Dear colleagues, honorable members, Уважаеми колеги, уважаеми гости, уважаеми приятели, моля заемете местата си. Започваме. За тези от вас, които не са тук от сутрешното заседание на Комисията по граждански свободи, нека да кажа, че денят ни беше дълъг, имахме доста работа по същество, съществени въпроси. И сега Преминаваме към втората част на този дълъг работен ден. И към изслушването по въпроса за положението с Унгария. Към нас се обърнаха някои политически групи от Европейския парламент да организираме това изслушване. И много се радвам, че вие всички сте тук за това изслушване на тема Положението в Унгария. Не само членовете на Комисията по граждански свободи, но също така и всички останали гости. Тук при мен комисарят Нели Круз. Много се радваме, че сте тук, госпожа Круз. Господин Навраксис, заместник министър-председател на Унгария. За нас, е, за нас е чест. Госпожа Ливайл, генерален директор на дирекция, на Генерална дирекция правосъдие към Европейската комисия, както и всички гости, които са поканени тук, за да участват в дискусията. Как стоят нещата в момента? На 19 януари тази година Председателския съвет на Европейския парламент призова Либе да организира публично изслушване на тема Положението в Унгария. Тази тема бе обсъдена на 25 май и на 12 януари. На 25 май бе представена подготовката, етапа на подготовка на Венецианската комисия по това време, а след това имаше становище, изявление на съвета на пленарното заседание на Европейския съюз. Заместник председател бе в присъствието на датското председателство, на председателя на комисията господин Барозо и на министър-председателя на Унгария господин Арбан. Следващата седмица в Страсбург ще е, е пленарното заседание на парламента и ще се гласува по резолюцията. Много се радвам, че сте тук всички. Позволете ми да ви приветствам и да ви съобщя как ще е организирано днес, днешното изслушване. Ще имаме четири теми и се надявам всички оратори строго да спазват времето, което им е отделено. Призовавам наистина всички да внимават за времето. Тъй като тук в комисията Либе често говорим твърде дълго аз като председател винаги се опитвам да включа възможно най-много депутати в дебата, но още от самото начало искам да призова всички, които имат намерение да се да зададат въпроси да се ограничат до две минути и наистина да задават само въпроси, без да правят изказвания. Първо ще получат думата координаторите, а след това ще бъде дадена думата и на останалите колеги. Госпожа Нели Круз, заместник председател на Европейската комисия и комисар Отговаряш за Европейския дигитален дневен ред, има думата. Заповядайте. Ем... Благодаря, господин председател. Господин заместник, министър-председател. Госпожо генерален директор, уважаеми дами и господа депутати, благодаря ви много за това, че ме поканихте тук днес. Много се притеснявам за положението в Унгария. Притеснява се и цялата Европейска комисия като институция. Нашите притеснения се основават на факти. Много се радвам, че имам възможност да обсъдя тези факти пряко с заместник министър председателя господин Навръчек. Обсъдихме ги тази сутрин. Изпратихме три писма за нарушение на унгарските власти за независимостта на Централната банка, възрастта за пенсиониране на съдиите и независимостта на органа за защитата на данните. По всички тези въпроси унгарските органи все още не са отговорили. Така че по тези три процедури няма да коментирам повече. Но искам да кажа, че нашите притеснения за Унгария надхвърлят с много тези три въпроса. Важно е положението на демокрацията в Унгария и политическата култура там. И за това нека да говоря първо за медиите в Унгария и заплахите, които се съдържат в настоящия медиен закон за свободата на словото. Това е важно не е само от гледна точка на свободата на словото. Има и економическо значение, защото частните инвеститори и международните институции трябва да могат да разчитат, че имат пълен достъп до независими медийни анализи. Унгарските власти трябва много да внимават да не им създадат погрешно впечатление. Трябва да бъдат подадени положителни сигнали. И както председателят Барозо подчерта пред пленарна зала преди три седмици, трябва да се работи възможно най-отговорно, демократично и в защита на интересите на всички унгарски граждани. Само така унгарските власти могат да спечелят и запазят доверието на гражданите и на инвеститорите. Ако има една правно стабилна среда, основана на върховенство на закона, демократични принципи и основни права, нещата ще се променят. Заплахите към медиите трябва да се разгледат обаче като част от по-голямата картина. Разговарях онзи ден с един много талантлив предприемач в областта на интернет технологиите и картината, която той ми описа, е изключително притесняваща. Дискриминацията срещу младсинствата в Унгария става все по-лоша. Този млад човек ми каза, че е, хората от младсинствата страдат от дискриминация, е, когато търсят работа. И полицията е получила инструкции да наблюдава малцинствата, а расизмът в училищата е станал още по-сериозен. Някои хора от малцинствата живеят в страх от, запла... от, от насилие. Има хора, които сериозно си мислят дали да не напуснат страната. Ограничението на медийните свободи трябва да се разглежда именно в този контекст, в тази среда. Медийният плурализъм, възможността да се чуват различни гласове, различни позиции е още по-решаващо. През януари миналата година говорих по основните въпроси, свързани с унгарските закони за медиите. Тяхното съответствие с европейското право като цяло и с директивата за аудиовизуалните услуги по-конкретно бяха въпросите, които засегнах. Работихме конструктивно с унгарското правителство, с заместник министър-председателя, който присъства тук, за да осигурим съответното изменяне на закона на медиите, така че той да не нарушава и без това не много високите изисквания в Европейския съюз, на, в, залегнали в, в областта на европейското право по този въпрос. Много важно е, чуват ли се гласовете на опозицията. Изглежда, че държавите членки е, прилагат, въпреки че имат възможност да прилагат осмотрение, в Унгария това осмотрение се прилага в нарушение на медийния плурализъм. Ако се зададат технически условия, които нарочно създават а, е, пречки пред радията, в които има политически предавания, за сметка на които се дават частоти на онези, където се пуска музика, няма какво да се изненадваме, че политическите предавания намаляват. Обсъдихме този въпрос. Трябва да се намери едно устойчиво решение, което да ни гарантира един плуралистичен медиен пейзаж, в който да може и политически коментари и критики да се изразяват по електронните медии. Нека сега да говоря за ситуацията в момента. Както знаете, на 19 декември 2011 година Унгарския конституционен съд реши, че медийният закон по неконституционален начин ограничава свободата на писмената преса. И Както изглежда, в момента се подготвят измененията необходими, за да се вземе предвид решението на Конституционния съд. Но това не е достатъчно. В Европейския съюз свободата на словото и плурализмът не трябва да се свеждат само до технически правилно и коректно приложение на изискванията в европейското медийно право. Става дума за начина по който се прилагат основните принципи на практика. В крайна сметка, медийната свобода и плурализма зависят и от подходящата атмосфера и политическа култура. Последните проучвания, уважаеми дами и господа, показват, че медийният закон в Унгария надхвърля европейските практики. Ако видите е, е, обхвата на този закон, ако е, видите комбинацията на позициите, става ясно, че органите, управляващи медиите, не са независими, а те имат много големи права, включително и за санкциониране. Законът се прилага в много области – аудиовизуалните медии, радиото, медиите по интернет, печатните медии. И крайна сметка, тъй като има твърде високи глоби, залегнали в този закон, това с лекота може да доведе до автоцензура. Бившият председател на Латвия коментира по този въпрос и на 25 януари се излезе с следната оценка. Унгария се поставя в позиция, в която са потенциално заплашени медиите и правителството трябва да обмисли как да излезе от тази ситуация. Именно заради това унгарското правителство трябва да направи повече и да реагира бързо, за да увери комисията, парламентарната комисия по гражданските свободи и целия свят, че наистина сериозно възнамерява да защитава основните права в Унгария. Това е важна наша задача вече 50 години и за това комисията в тясно сътрудничество работи с унгарското правителство по тези въпроси, включително и по свободата на медиите. Работих, работим с съвета на Европа, който също е готов да се ангажира. Комисията очаква две основни неща от унгарския парламент и през и е от унгарското правителство и, очак... и това е казано съвсем ясно. Ясно заявихме това пред колегите. И също така призовахме правителството да осигури пълно прилагане на всички изисквания за свободата на медиите, така както са залегнали в основни текстове като Европейската конвенция по правата на човека. И второ, и не по-малко важно, унгарските власти са длъжни да приемат и приложат всички конкретни препоръки предложени от Съвета на Европа. Заместник министър-председателят е, пое ангажимент и по двете точки. Преди два часа. Така че е, силно се надявам, че тези мерки ще бъдат предприяти. Надявам се, че ангажиментът действително ще бъде изпълнен и комисията се надява, че всички притеснения, повдигнати от съвета на Европа, ще бъдат взети предвид. Нямаме време за губене. Унгарското правителство трябва да докаже своето спазване на европейските ценности. Така че очаквам изказването на заместник министър-председателя и се надявам той да бъде така прям и открит тук пред вас, както беше и преди два часа в моя кабинет. Благодаря. Юстис et droits фундаменто, мадам Левайл, vous avez la parole pour 10 minutes. А сега ще чуем е, генералния директор на главна дирекция правосъдие в комисията. Много ви благодаря за възможността да участвам в тази дискусия за по един сектор, който е изключително важен. Става дума за правосъдието. Този контекст, изразените безпокойства от комисаря Круз, са безпокойствата, които и заместник-председателя Рединг изрази в сферата на правосъдието. Не бива да забравяме, че изказването на председателя Барозо по време на януарското пленарно заседание съдържаше текст, в който се казваше, че темата е много деликатна, трябва да е съвсем ясно какви са ценностите, принципите, трябва да бъдем справедливи и по отношение на метода. Когато говорим за правосъдие, точно това направи и Европейската комисия, когато на 17 януари взехме решение да започнем две процедури за нарушение срещу Унгария и да поискаме пояснение по един друг допълнителен въпрос, който е свързан с независимостта на съдебната власт в тази държава членка. Нека сега ви обясня какви са конкретните безпокойства, които имахме. Първо, по първия случай, в който започнахме процедура за нарушение, става дума за органа за защита на данните и неговата независимост. Искам да ви припомня, че Европейската комисия тук действа като пазител на договорите. Тя трябва да прави така, защото държавите членки напълно да зачитат е, законодателството на Съюза. Точно в тази си роля започнахме и а, е, съответните процедура. Независимостта на органа за защита на данните. Онези от вас, които са запознати с тази тематика, знаят, че независимостта на надзорниците по защита на данните е записана в Европейската харта за основни права в договора за функционирането на Европейския съюз и директивата за защита на данните. Всичко това бе записано и в а, реформата на защитата на данните, което съвсем наскоро започна. Новият надзорен орган защита на данните в Унгария трябва напълно да спазва изискванията за независимост. Казах, че те са записани в европейското право. Един от аспектите на тази независимост е мандата на председателя. И не може да бъде прекратяван мандата на председателя, а само при точно определени условия. Европейската комисия е на мнение, че преждевременното прекратяване на мандата на предишния комисар по защита на данните, без каквато и да е аргументирана причина, нарушава принципа за независимост. Освен това, ние не сме убедени, че новият закон, който бе прият в рамките на Конституцията, гарантира независимостта на новия орган по защитата на данните. Тето това бе първото безпокойство, което съвсем ясно изразихме. Второто такова е свързано с пенсионната възраст на съдиите, нотариусите и прокурорите. С влизането в сила на новата конституция, Унгария реши да понижи, занижи пенсионната възраст за магистратите от 70 години на общата пенсионна възраст, която по-настоящем е 62 години. Проблемът е, че общата пенсионна възраст не е задължителна за повечето работещи в страната. И така както е записано в законите на страната, това би означавало, че съдиите, прокурорите, както и публичните нотариуси, няма да могат да упражняват професията си, т.е. на 62 годишна възраст те трябва да прекратят работа, докато за държавните служители системата предлага много по-голяма гъвкавост. Отново не бе даден аргументиран отговор за тази реформа. Тя оказва огромно въздействие върху а, тези професионални групи, които споменах. Освен това, а, има и противоречие с факта, че пенсионната реформа, която е одобрена през 2009 година от унгарските власти, ще повиши пенсионната възраст от 62 години на 65 години. Това ще стане за един период от 8 години. Тогава промяната на пенсионната възраст за съдиите от 70 на 62 години ще стане за една година. Явно тук има противоречие между двете реформи. Поради всички тези причини, ние сме убедени, че мярката не е пропорционална и не отговаря на европейските директиви, най-вече тази, която забранява възраст, възрастовата дискриминация при упражняване на труд. И накрая Изпратихме едно официално писмо, в което заместник-председателят Рединг поиска пояснения. Там се говори за независимостта на съдебната власт. Това е един въпрос, който е свързан с преждевременното прекратяване на мандата на бившия председател на Върховния съд. Той е бил избран през юни 2009 за 6 години да председателства и мандатът му е прекратен в края на 2011 година. Освен това, председателят на новата съдебна служба концентрира у себе си много правомощия, свързани с функционирането на съдилищата, бюджетите, човешките ресурси, както и разпределянето на делата – не се вземат по колегиален принцип решенията за оперативното функциониране на съдилищата или други предпазни мерки, които биха гарантирали независимостта на правосъдната система. Преждевременното прекратяване на мандата на предишния председател на Върховния съд, както и концентрирането на правомощия, могат да поставят под въпрос независимостта на съдебната власт и да възпрат гражданите от упражняване на правата си. Тоест, няма да се обръщат към съдилищата, което е гарантирано в 47 ми член на хартата за всички граждани. Ето защо заместник-председателят Рединг точно по този въпрос поиска пояснения и допълнителна информация от унгарските власти. Европейската комисия се обърна към Унгария с моба да се предоставят детайлни отговори, пък и решения на тези проблеми до месец. Един наистина кратък период от време, но това се оправдава от въздействието, което тези мерки оказват върху съответните лица и Европейската комисия ще оцени мерките, които ще ни предадат унгарските власти. И при получаването на официалните отговори ще реши какви мерки да предприеме. Междувременно продължаваме техническите си контакти с унгарските власти, за да се опитаме да намерим решения на тези проблеми. Ясно е обаче, че няма да се поколебаем да предприемем по-нататъчни мерки, ако решим, че това е необходимо, в зависимост от а, отговорите, които ще получим от унгарските власти. Благодаря ви, господин председателя. И аз ви благодаря, госпожо Лабал. Благодаря ви, че представихте становището на комисията. Сега давам думата на вице-премьера на Унгария и министър на правосъдието и е, публичната администрация, господин Наврашиш. Имате 10 минути. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, уважаеми госпожи и господа депутати, уважаеми участници в днешната среща Това изслушване е посветено на ситуацията в Унгария, т.е. има се предвид ситуацията изобщо, а това е една твърде голяма тема. Е, междувременно госпожа комисарят и госпожа е, главният директор на Генерална дирекция правосъдие се спряха на една определена тема, на която и аз ще се опитам да се спра. Така че е, на края на изслушването вече ще можем да направим едно обобщение на всичко това, което е, правителството на Унгария е успяло да постигне. Още в самото начало ще кажа, че винаги сме имали добри контакти с е, е, госпожа Круз. От самото начало, що се отнася до медийния закон – проведохме в същата комисия през януари и феврари миналата година изслушване и в резултат на нашите контакти с Европейския парламент и комисията ние получихме предложенията за промени, изготвени от комисията и ги осъществихме. Но позволете ми отново да се спра на темата на това изслушване, така както е формулирано положението в Унгария. Струва ми се, че то трябва все пак малко да се стесни. Става дума за сътрудничество на организации, институции на европейско равнище. Аз много често съм бил тук. Нашият министр-председател Виктор Орбан също е бил гост на Европейския парламент и е говорил в пленарна зала. Ние смятаме, че е, между демократия е възможно да се водят е, обсъждания и дискусии. Дори и да не се съгласим по някои детайли. В крайна сметка ние като демократи споделяме ни същи демократични принципи и бихме могли да постигнем съгласие. Ние е, винаги сме готови да изслушаме всеки го е, и да е, помислим върху неговата позиция, така че се надяваме на същото и от ваша страна. Както казах, с комисията непрекъснато обменяме мнение, търсим решаване на проблеми, включително и на спорни въпроси. Опитваме се да приближим позициите си, тъй като понякога в началната фаза нашите позиции са диаметрално противоположни, но винаги сме действали така. Правовата държава, принципа на правовата държава е, стои много високо в е, списъка на принципите за нас. Това е исторически обословено. Нашата държава и в миналото, и е, в настоящето е, е преживявала и тежки периоди, в които унгарците са се борили за е, е, правото си на свободно изразяване, за е, принципите на правовата държава и демокрацията и ние знаем, че си струва да ги отстояваме. Тази идея за свобода, за правова държава, тя е вълнувала е, видни унгарци и през миналото столетие и в края на по-миналото столетие продължава да ни вълнува и днес. Ние държим на демократичните институции и те са въведени, те действат в нашата държава. И през последните 25 години е, работихме много активно именно в това отношение и сме постигнали немалко. От 2010 година, от пролетта на 2010 година Унгария се намира в криза, в економическа, но и в политическа криза. Необходимо бе да се извърши е, преоценка и като говоря за това, имам предвид и различните институции. Конституционният съд е, трябваше да промени редица правни разпоредби, е, които бяха включени в Конституцията и в медийния закон. И така, ние винаги сме държали много на демокрацията и на... сме я пазили. Аз съм член на партията на министър-председателя, която е първата партия, която е включила в е, списъците си при е, е, последните избори представител на ромското мълцинство. Така че ние за първи път имаме и ром в унгарския парламент. И именно в нашата партия са членуват много представители на ромската общност, членуват и много хора с увреждания. Това е много убедителен знак за това, че ние споделяме демократичните принципи и държим на плурализма. Нека да се спра конкретно на отделните е, точки, които бяха е, изброени. Първо, Конституцията. Защита на данните, да. Е, точно така, е, както бяха описани нещата от страна на комисията, е, стоят нещата. Ние се споразумяхме с комисията. И мисля, че по отношение на защитата на данни и органът за защита на данни е, не представлява проблем. Движим се в правилната посока. Що се отнася до съдиите и до пенсионната възраст на съдиите, трябва да кажа, че това не е, е проблем на съдебната е, власт и на съдебната реформа, на пенсионната реформа. Не само в съдебната система се провежда пенсионна реформа, това се прави в крайна сметка навсякъде в Европа, така че и в Унгария става същото. Ние желаем да вклю... да свържем пенсионната възраст за и с е, пенсионната възраст на всички останали граждани. И смятам, че постигнатият компромис е, представлява едно добро решение, с което на практика са отстранени всички спорни въпроси. Медийният закон. Госпожа Круз посочи, че Конституционният е, съд е, критикува редица текстове в е, медийния закон. В момента се намираме в последната фаза на преработка на медийния закон и мисля, че скоро ще приключим. Уверявам госпожа Круз, че ще предприемем всички необходими изменения, ще представим променения текст на съвета на Европа, ще изчакаме оценката на специалистите от съвета на Европа и се надявам, че и тук ще удовлетворим очакванията и исканията. Много се надявам, че ще постигнем едно добро решение. При всички положения ви уверявам, че ще се съобразим с становището на съвета на Европа. Що се отнася до независимостта на съдебната власт? Мога да ви съобщя, че в момента е, подготвяме отговори на въпросите, които ни бяха поставени. Е, в диалог с комисията правим това. Е, можете да очаквате е, по-конкретна информация в скоро време. Нека да ви кажа още нещо за, във връзка с медийния закон и ситуацията по отношение на медиите. Стана дума за Клуб Радио. А, да, става дума за един а, отделен процес, става дума а, за запазване, за защита на независимостта на съдебната власт. И за това ще ви кажа, че е изключително важно да се вземат правилните решения, да се тръгне в правилната посока. В никакъв случай не се ръководим от някакви е, тесни партийно-политически съображения. При всички положения е, ние ще действаме без да упражняваме какъвто и да било политически натиск. Благодаря ви за това, че представихте случая като представител на унгарското правителство. Отбелязахме казаното от вас. Записахме си всички детайли, които ще влязат в протокола на нашето заседание. Ние много се радваме, че такъв високопоставен представител на Унгария е тук. Record, I just remind that uh, for years this European Parliament also... Трябва да ви кажа, че от е, много години тук е имало един изключителен представител на социалистическата група, господин Аредия, испански социалист, който също беше представител на ромското общество и представляваше ромски общности в Испания. Много се радваме, че още толкова много трябва да се направи, за да се изрази многообразието на Европа, включая представителство. И слушахме три речи и сега започваме с дебатите. Първо координаторите. Започваме с а, АНП. Ще се опитам обаче да дам думата на максимален брой колеги. Two minutes and questionings so that we can have a second round after the replies of the members of the panel. Mr. Господин Бусутил е прав. Mr. Chairman, this... Благодаря. Положението в Унгария а, разбужда много страсти. И това е разбираемо. Най-лошото, което може да направим обаче е да оставим а, страстите да бушуват и да не подходим рационално, да се основем на факти. Нека да ви обясня какво мисля НП по въпроса. Първо, трябва да кажа, че подкрепихме желанието да се организира това изслушване, независимо, че правителството в Унгария, както всички знаем, е част от НП. Ние сме за това изслушване, защото нямаме никакви проблеми с това да си сътрудничим с която и да е инициатива, за да гарантираме правата на човека в Унгария, пък и в която и да е държава членка на Европейския съюз. Незабавно и без колебание подкрепихме решението на Европейската комисия да започне процедура за нарушение срещу Унгария в трите сфери, които бяха споменати. И очакваме с нетърпение резултата. На трето място приветстваме ясно изказаните становища от унгарските власти, от министър-председателя на Унгария, дори в пленарна зала в Страсбург, пък и сега вице-премьера, че всяко едно законодателство, което не отговаря на европейското такова, ще бъде променено и ще бъде хармонизирано с европейското. Ние сме убедени, че унгарските власти ще спазят този си ангажимент, защото знаем, че миналата година те го направиха, когато имаше проблеми с медийния закон и по искане на Европейската комисия те промениха този закон. Призоваваме Европейската комисия да разследва напълно, което и да е от безпокойствата, които спомена господин вице-премьера и по отношение на Угария, и по отношение на другите държави членки. Но нямаме причина да смятаме, че това, което виждаме в Унгария, би могло по някакъв начин да съответства на казус по член 7, където се говори за ясен риск от сериозно нарушение от страна на държава членка на ценностите на Съюза. Би имало риск от такова сериозно нарушение от страна на Унгария, ако Унгария не беше поела ангажимент да промени своето законодателство, но тя го направи. Тя се ангажира многократно. Така че напълно подкрепяме позицията на Европейската комисия, но от друга страна не сме съгласни с политически манипулации и с такива присъди, които като че ли се налагат преди да сме чули а, всички страни. Този парламент не може да се превръща в публичен трибунал срещу Унгария, защото това не е функцията на парламента. Неаргументирани обвинения, преувеличения са погрешни. Те уронват вярата на унгарските граждани в европейските институции. Не можем да се изненадваме, ако в Унгария нарасне евроскептицизма. Благодаря, господин Босотил. Госпожа Боцкурт. Не, госпожа Гюнц от името на социалистите и демократите. Благодаря. И аз ще говоря на унгарски, тъй като така или иначе говорим за Унгария. Искам да благодаря на госпожа Нели Крус, която е тук сред нас лично. Искам да й благодаря също така и за големият ангажимент, който пое, защото иска да се прилага закона не само буква по буква, но и духа на закона. Радвам се също така, че сред нас има и генерален директор, но не самата госпожа комисар, която отговаря за правосъдието. В случая искаме да видим дали това, което казва комисията, е така, дали има качество на демокрацията в Унгария, да видим дали всичко това е вярно? Фактът, че унгарското правителство отговаря на исканията на Европейския съюз да промени своите закони само що се отнася до буквата на закона, но ще промени и духа на закона, защото според мен това е основният проблем тук. И освен това, трябва да разгледаме а, и други елементи. Например, господин Орбан беше тук, говори пред Европейския парламент и много гордо той тогава заяви, че над 300 закона са били приети за една година, структури, системи, обновени, реформи. Добре, ако това наистина се прави по един демократичен начин, то тогава няма никакъв сблъсък по въпроса. Това няма как да бъде оспорвано. Мисля си, че един фундаментален орган, като Конституционния съд, който трябва да се занимае с законите, като че ли не бива информиран за различни промени, които се внасят в важно законодателство в страната. След това, що се отнася до Конституцията, Говори се за работа, за здравеопазване, говори се а, за събиране на становища, но явно становища се събират само от определени лица и а, становищата на други не се включат. След това, госпожа генералния директор Лебайл а, направи едно представяне тук пред нас и говори за защитника на данните, който е с прекратен мандат. Ще бъде ли върнат той на работата си? Ще ни каже ли някой защо изобщо е бил прекратен преждевременно мандата му или не? Законът вървеше срещу духа, а дори и буквата на европейските разпоредби. И този закон е прият ин екстремис на 30 декември, ако не се лъжа, или нещо подобно. Така че е, защо се прокарват закони в последния момент? след това още едно изменение беше прието, пак в последния момент, точно преди да свърши едва ли не работното време, за да можете един вид да не се изложите съвсем защо обаче не включихте критиките на комисията веднага? Защото председателят на Европейската комисия изпрати писмо на Унгария, като което се казваше не дейте да давате ход на определени промени в закона, особено що се отнася до Централната банка. Може ли да ни обясните защо вие не го послушахте, а продължихте? Освен това, правителството. Тук казвате защитава Конституционния съд. Сега обаче Конституционния съд, когато излезе с някое решение, което е против вашите разбирания, изведнъж се оказва, че не спазвате неговите разпоредби и решения. Благодаря. Не е тайна, че групата АЛДЕ в Европейския парламент е, поиска парламентът да започне процедура срещу Унгария на базата на член 7, параграф 1 от е, договора за функционирането на Европейския съюз. Отново и отново чувам, че тук има политически уклон че трябва да изчакаме Европейската комисия да продължи с процедурите по нарушение срещу Унгария и да видим как ще се държи Унгария. Нека да ви изчета за всички, които може би не го знаете, включая дори председателя Барозо, съобщението на Европейската комисия а, по член 7 от 2 3 на Цетне, където се говори за зачитане на ценностите, върху които се основава Съюза. В това съобщение на Европейската комисия се казва, обхватът на член 7 не се ограничава само до общностното право. Това означава, че Европейски съюз може да действа не само когато има нарушение на общите ценности в тази ограничена сфера, но освен това и в случаите на нарушение, където държавата членка действа автономно. Освен това, се продължава нататък и се казва. By introducing the concept... Въвеждайки идеята за ясен риск, член 7 от договора за функционирането дава възможност да се изпрати един сигнал за предупреждение към държавата членка преди да се реализира риска. Институциите са задължени по него да продължават да извършват постоянен надзор, тъй като този ясен риск в една неполитическа социална среда, при която Първите случаи на ксенофобия и така нататък са започнали да се проявяват. Така че, когато поискаме процедура по член 7, това е защото ние сме длъжни, този парламент е длъжен да защитава основните ценности на Европейския съюз. И смятам, че трябва да спрем с този националистичен а, подход, който като че ли виждам повече в Европа днес. Тоест, че всяка една държава има пълен суверенитет върху това, което се случва на нейната територия. Не е така. Независимо в коя държава от Европейския съюз, ако нещо се обърка, това оказва въздействие върху целия Европейски съюз. Ето защо сме тук. Защото има много други факти, които ни дават право да заявим, че положението в Унгария е много тревожно. For the Greens, Mrs. Lunacek. Госпожа Луначек има думата от името на групата на Зелените. Благодаря, господин председател. От името на групата на Зелените бих първо искала да се обърна към колегата Бозотил, координатор на групата НП тук в Комисията по граждански свободи и да го призова първо да изслуша хората, които са поканени на това изслушване, а и чак после да заяви каква е позицията на групата НП. Именно за това имаме изслушване като това и изчакайте, вижте за какво става дума, не казвайте още от сега, не на член 7, защото мисля, че имаме добри основания да разгледаме тази възможност. През, последните, е, през последната година и половина е, чуваме все по-лоши новини от Унгария. И всъщност съм съгласна с казаното от госпожа Крус за това, че въпросът за медийния закон е част от един е, по-широк процес, който е доста притеснителен в Европа. Нещо, което не трябва да се случва в Европа. Министър Наврачиш каза съвсем ясно следното. Правителството в Унгария работи демократично и всички мерки за това са на място. Господин Наврачек, искам само да кажа, че говорите доста различно тук пред европейските институции в сравнение с това, което казвате вкъщи. Миналата седмица Фидес заяви в Унгария, че наема, че набира сили. И бе, казано, че през следващите 15-20 години двойствения характер на политиката в Унгария, т.е. двупартийната система, ще бъде заместена от единична силна управляваща партия, която ще управлява развитието на страната за напред. С други думи, следващите 15 години на власт ще е Фидес. Защо? Се вижда такава голяма разлика. Главният прокурор от Фид, е от Фидес, Сметната палата е председателствана от Фидес, новия е, председател на Върховния съд, е, председателя на службата за медиите, е, има намеса и в Конституционния съд. Това ли означава демократични мерки? Не, господин Наврачиш. Демократични мерки означава дори едно правителство да има две трети мнозинство в парламента, то е длъжно да говори с опозицията и опозицията трябва да е силна. Демокрацията е да има медиен плурализъм и различни позиции. Ако се управлява една държава от една единствена партия, това е авторитаризъм. Така че не мога да разбера как твърдите, че се предприемат демократични мерки, а всички е, централни управляващи функции във вашата страна са под влиянието на ФИДЕС. Председателят, благодаря. Е, искам да ви припомня, че нямаме много време, затова ви моля да ограничавате коментарите си до времето, което ви се предоставя, защото не можем да продължим след 6 часа. Преводаческата система няма да действа след 6 часа, казва председателят. 6 и половина, извинете. И така, госпожа Макинтайр Госпожа Макинтайр, благодаря, господин председател. Европейският съюз защитава демокрацията. Това е неговата функция. Моята група силно вярва в суверенитета на всяка държава и правото на всяка страна да е, избира своята конституция и да създава своите закони. Също така смятаме, че всички държави членки трябва да спазват ангажиментите си по европейските договори. Въпросите, които бяха повдигнати за медиите, за съдебната система, за защита на данните, са все важни въпроси, които са е, важни за нас. Също времено моята група винаги е казвала, че всички оценки и разследвания трябва да се провеждат балансирано и обективно. Само ако работим заедно, можем да намерим правилно разрешение на ситуацията. Затова Унгария в никакъв случай не трябва да се третира като враг, а като член на нашия Европейски съюз, с който работим заедно. За това много се радвам, че днес имаме възможност да чуем съображенията на депутатите и техните притеснения, но също времено да изслушаме и комисията, и експертите, и унгарското правителство. Много често емоциите взимат превес. Тук трябва да внимаваме, да запазим хладнокръвие и да гледаме на нещата обективно. Комисията е идентифицирала някои области, в които Конституцията трябва да бъде изменена. Очакваме реакцията на Унгария. Трябва да позволим този процес да завърши преди да правим по-нататъчни оценки и преди парламента да предприеме колко, каквито и да били било други мерки. Аз съм нов член на този парламент. През последните 6 години работех в Унгария и много обичам Унгария и нейния народ. Възхищавам се на начина по който Унгария се развива и модернизира, също времено запазвайки своето, своята традиция. И за съжаление обаче през тези 6 години не научих унгарски, научих само една дума. Касунем, благодаря. И така, благодаря на министъра, благодаря на комисията. Много се надявам, че разбирателството по... между тях се задълбочава. Председателят благодаря. Групата на Обединената левица има думата, представена от госпожа Вержия. Имате думата за две минути. Микро. Е, Извинете ме, господин председател. Не можех да намеря микрофона. Присъединявам се към всичко казано от е, представителите на левицата и зелените. Да, е, всичко е казано и във връзка с член 7 в един доклад на парламента. Няма да повтарям всичко това. Има редица проблеми, за които колегите преди мен говориха. Защита на мълцинствата е много актуална тема дефиницията на понятието националност е, в Конституцията очевидно е, засилва напрежението между младсинствените общности. Очевидно става дума за една подобна тревожна дефиниция. Освен това, Информирах се за това какви мерки са предприяти срещу хората без покрив, без дом. Те биват санкционирани, преследвани, налагат им се санкции. Не е достатъчно това, че те нямат покрив над главата си, а трябва и да бъдат допълнително наказани и ако не са в състояние да заплатят е, санкциите, които им се налагат, е, е, ги задържат в ареста. Тоест става дума за ограничаване на свободата, на личната свобода на хората. Това в никакъв случай не отговаря на нашите принципи на демокрация и нашите ценности. Това са политически решения по отношение на случването на бракове също има политически решения. Дефиницията на брак не би трябвало да се съдържа в Конституцията. Факта, че като брак се е, определя и се дефинира единствено е, свързването в семейна общност на мъж и жена представлява вече е, ограничаване на правата на, на човека. По същия начин можем да е, квалифицираме и разпоредбите, които се съдържат във връзка с е, доживотен затвор или лишаване от свобода и всичко това, което е записано във връзка с репродуктивното здраве и репродукцията. Господин Бургец от името на СД. Имайки предвид подробния ви доклад, госпожо Крус, трябва да кажа, че това беше една реч срещу, прокурорска реч срещу правителството. Влязахте в подробности, по някои въпроси е, изразихте някои съмнения. Затова се питам дали Европейската комисия в своите дейности, когато разглежда Турция, която е страна кандидатка, разглежда тези въпроси, защото там те са много по-големи. Ще използвате ли същите критерии и ще вниквате ли в същите детайли със същото, ам, същите подробности? Тук сме в една къща, една обща постройка, една държава която в 1848 година е родила своята демокрация и развява знамето на свободата. Ето с. А... От тази тредна гледна точка трябва да гледаме на въпроса. Това е много важно, защото се говори за демокрацията, за суверенитета, за принципа на субсидиарността, които правят много важен този дебат и този въпрос. Демокрация. Чета вестници независими източници и там се казва, че унгарското правителство прави нещо като анкета сред всички семейства, преди да излезе с който и да е закон. Питам се, ние питаме ли европейските граждани по важни въпроси? Ние някога ще го направим ли? Европейската комисия някога ще пита ли гражданите? Ето ви демокрация. След това въпроса за субсидиарността. Това е един въпрос, който се повдигна по отношение за, на това радио, за което се говореше. Както се каза, започна едно дело срещу това радио и има една култура на цивилизованото водене на дела във всяка една държава, но в крайна сметка държавата е суверенна. И накрая – правото да опазваш собствената си суверенитет противоречи ли на общностното право? Къде са границите? Защото понякога оставам с впечатление, че с голямо достоинство това правителство казва, ние сме суверенни. И това е чудесно. Тук не се говори за това. Неговата желание да бъде самостоятелно, да върви по пътя си, да търси економическа, финансовата си свобода, без да се подлага на ужасяващите правила на международния финансов пазар, го прави антипатично на някои силни страни. Благодаря, казва председател. А сега нека да ви съобщи какво е положението. Часът е почти 3.15. Вече трябва да сме започнали с втората част, но все още не сме стигнали до там а пък някои от участниците във втората част вече са тук. Да не говорим за това, че все още има колеги, които искат да се изкажат. И така, за да се справим с ограниченията във времето, мисля, че сега можем направо, ако нямате възражения и ако комисарият, генералният директор и заместник министър-председателя нямат нищо против, да дадем на 8 депутати по минута и половина да се изкажат и след това да преминем към втория панел. съгласни ли сте? Тогава втория кръг въпроси следват. Минута и половина и моля ви, бъдете по-стегнати преди да вземете думата, погледнете си записките и като я вземете, не дейте да четете, защото така пресрочвате времето. Просто няма да се оправим. Имайте това предвид. Госпожа Ярока има думата. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар, за информацията, която ни предоставихте. Ще обърна внимание на един факт и след това ще задам въпрос. Защита на младсинствата в Унгария. Как изглежда положението в сравнение с положението преди няколко години? Имаше много силна атака срещу ромското младсинство преди години, а сега нещата се промениха. Бе казано, че това се дължи на мерките, предприяти от правителството на Фидес, на приетите закони за защита на ромската общност. И аз смятам, че това наистина представлява постижение. Що се отнася до ситуацията на ромите, които се намират в едно специфично положение не само в Унгария, но и в цяла Европа. Смятам, че правителството на Фидес действително предприе мерки, които подобриха много положението. Ромите са в тревожно положение на много места в е, Европа и в този смисъл са необходими, така да се каже, два пъти повече усилия. Правителството прие една стратегия за ромите и ние на европейско равнище също. Ще видим обаче на практика доколко ще успеем да преодолеем омразата, ненавистта спрямо ромите и в страни като Португалия. Също времено една такава стратегия би могла да допринесе за по-добри резултати в борбата срещу бедността в борбата за економически растеж и напредък. Моля ви, казва председателят, бъдете е, по-склонни да ни сътрудничите. По-кратко говорете. Госпожа Боскорт. Благодаря, господин председател. Към е, заместник министър-председателят от, от е, познати унгарци разбрах, че Дебата, който проведохме с министър-председателя на Унгария в парламента, бе, е бил описан като победа на министър-председателя. нещо, което ние така и не сме разбрали тук. А, защо? Защото няма плурализъм в медиите, а плурализмът е от огромно значение за демокрацията. Още един въпрос. За една година 113 закона са приети. За 4 месеца, само за 4 месеца, 99 закона. Как стават тези неща? От колегите от Фидес разбирам как стоят неща. Те представляват в крайна сметка обаче някои от унгарците. И вие тук в Европейския парламент трябва да имате предвид, че е, когато става дума за независимостта на някои органи, да, е, тя трябва да бъде гарантирана. Ще промените ли нещата, така че това да стане? Благодаря, господин Мишел. Минута и половина. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Първо, е, поздравявам госпожа Крус. Тя каза изключително важни неща. А това а, наистина а, прави чест на комисията. И нека да кажа и още нещо а, на координатора от НП, който не ме развълнува, той ме разтревожи и ме шокира. Господин координатор, бях шокиран тъй като това е една стратегия на банализиране на проблема, на умалуважаване на проблема и това е стратегията на НП, е, която показва ясно, че вие всъщност инструментализирате проблема. Е, нещата всъщност е, опират до тирания, защото мнозинството би трябвало да пази малцинствата. А, а вие не го правите. И още нещо ще кажа. Естествено, че всички критерии трябва да бъдат е, е спазени. Преди да говорим за член 7, трябва да извършим проверка върху е, съответните критерии. Всички условия трябва да бъдат изпълнени. Очевидно се играе с времето. Е, много често декларирате е, от унгарска страна, че е, сте изпълнени с воля за промени и, за, и така нататък. И аз, след това се оказва изведнъж, че на правителството все пак бави нещата и протака. Значи, именно този двойнствен език, тази двойнственост ме тревожи. Не бива в никакъв случай да говорите два различни езика. Тук по един начин, а в къщи по друг начин. Това наистина ме тревожи. Благодаря, господин Лорен. Минута и половина. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да поздравя заместник министър-председателя за изказване. А, и да кажа, че много се радвам, че той е тук. Много колеги се притесняват от промените. В момента и в Унгария има нужда от промени. Европейските институции искат правата на човека да се спазват и, и да се спазват основните права, така както те са дефинирани във втори член на закона за на договора за функционирането на Европейския съюз. Сега, тук най-основният въпрос е дали тези основания продължават да са валидни, ако изключим политическите съображения. И така, към заместник министър-председателя. Каква е позицията на правителството по отношение на противопоставянето с Социалистическата партия. Искам да, да ни се изяснят нещата, да разберем какви биха могли да са източниците на причините за тези решения. Второ, а, не за първи път чуваме такива обвинения. Каква е била официалната реакция на правителството срещу опозицията? Благодаря. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, господин заместник министър-председател, говорихме за защита на данните. Струва ми се, че трябва да говорим и за една друга много сериозна тема, а именно положението на търсещите убежище на онези, които кандидатстват за статут беженци. Хелзинският комитет установи, че има редица случаи на задържане на такива хора. От 2010 година в Унгария действа една нова система за търсене на обежище, която е, ограничава правата на хората. Аз самата съм от Германия, една държава, която е, е приела много кандидати за обежище, и затова питам кога Унгария ще приеме и ще започне да прилага изцяло действащата директива за търсене на убежище. Господин Шагор. Благодаря, господин председател. Ще говоря на унгарски. Да, междувременно чухме е, обвинения от страна на колеги социалисти и от други политически групи. Между то времено всеки от нас в крайна сметка знае как точно изглежда положението в е, Унгария. Социалистите в Унгария не се виждат никъде. А що се отнася до Клуб Радио, много погрешни неща бяха казани. По отношение на закона за е, езика също бяха казани неверни неща. В никакъв случай не сме искали да закриваме Клуб Радио. Всеки път, е, когато е, трябва в крайна сметка да се заеме една ясна позиция, е, опозицията се скатава, както се казва, на чисто разговорен език. А има случаи, в които има много младсинства, които нямат никакви притеснения, но е, младсинствата в съседните на Унгария държави наистина има от какво да се тревожат и понякога не се дава право на влизане на територия на нашия председател. Госпожа Инфелд, два кратки въпроса към заместник министър-председателя. Първо, бях доста изненадана да разбера, че всяка година средно две. 1500 унгарски граждани търсят убежище в Канада, основно роми. Какво обяснение можете да дадете на това явление? Второ, доколкото разбирам, поради променените закони и економическата криза, много от държавните училища се предават от общината на католическата църква. Това по-рано също беше възможно, но имаше преходен период 5 години. И така, деца записани в държавно училище е, се оказват една сутрин в католическо училище, карат ги да се молят и да идват е, облечени по съответния начин. Също така разбирам, че много училищни директори са били заменени с католици. Господин Адер. Elnök úr, uh, Michel úr, ami engem igazából zavar, az nem a kettő. Това, което мен ме притеснява, не е двойствения език. Това, което ме притеснява е двойния аршин, който постоянно се използва тук. Колегата преди мен беше съвсем ясен. Защото това, което искаме от едно правителство, от центриско или, да речем, дясно правителство, е нещо, за което си затваряме очите, ако правителството е ляво или е либерално. Ето това е двойния аршин, за който говоря. Много въпроси бяха зададени, е, що се отнася до определените проправки на законите. Ако имате конкретни въпроси, винаги съм готов да ви отговарям и многократно съм ви го казвал и преди. Имаше много критики, какво ли не. Ако имате нужда от а, някакви обяснения, питайте, ще ви дадем обяснения. tudják hogy a legfelsőbb bíróság elnökére, a kúri elnökére... Господин Георенц, вие много добре знаете, че днес новия председател на Върховния съд трябва да спазва новия, нови правила. Но има и нов съд и председател на този съд може да бъде само лице, който е бил, лице, което е било съдя поне 5 години в кариерата си. А, преди така не беше. Господин Андраш, предишния председател на Върховния съд, нямаше как да изпълнява своя мандат, защото не отговаряше на тези изисквания, на тези изисквания за стаж. За това а, вече не е председател. Настоящият председател пък беше препоръчен от един колегиален орган. Вие е, най-вероятно знаете, че имаше консенсус не само в е, цялата тази професия, но и общо политически консенсус по тези промени. Защото тази препоръка мина през парламента и когато препоръките, за да се превърнат в промени, минаха през парламента, в комисията по конституционни въпроси всички, и Фидес, и другите гласуваха за това, защото имаше пълно съгласие. Така, двоен набор въпроси, няма да е лесно да се отговори, но съм убеден, че колегите до мен ще направят всичко възможно, да се насочат към същността на въпросите и да не коментират с странични бележки. Госпожо Крус, както при първия кръг и сега ще давам думата по същия ред. Имаше въпроси, които ще се опитам да съчетая, за да обясня за какво става дума въпрос, зададен от различни депутати, беше дали комисията третира настоящи и евентуални държави членки по същия начин. Отговорът е да. Абсолютно еднакви условия за всички. Втори въпрос е за седми член – там се говори за подходящия начин, по който могат да се преследват предизвикателства за такива, каквито те са днес. Целта е да убеди Унгария да промени законите си, така че те да отговарят на европейските преди да сезираме съда. Но ние ще продължим да наблюдаваме. Ако има други тревоги, безпокойства понерешени проблеми или когато възникнат други такива по законодателство или по правоприлагането. И е важно дали всичко това стига а, за задействане на член 7. Когато това е така, аз ще поискам такова нещо. За ромите ще помоля един съветник, който водя със себе си, който ме информираше за личния си опит, неговата общност и ще ви пратя писменно неговото становище. Той е не емоционално, един прекрасен човек, който е много уважаван член на съвещателния борт и който ме информира. И накрая – Много ми се иска да получа положителен отговор от вице-премьера. Но, питам, евро... унгарското правителство иска ли да помоли съвета на Европа за оценка дали неговото законодателство отговаря на медийното законодателство и спазва ли фундаменталните ценности, които са записани като текст, в текстове като Европейската конвенция за правата на човека. Вторият ми въпрос. Също толкова важен въпрос. Унгарските власти и правителството ще приемат ли и прилагат ли преки препоръки, направени от съвета на Европа? Ако е пълно да отговоря на двата въпроса, то тогава това заседание ще окаже огромно въздействие върху демокрацията в Европа. Благодаря генералния директор. Well, thank you very much, Chair, and uh, I think the uh, Благодаря. Основният въпрос, който беше зададен в сферата на правосъдието, беше какво да се прави от тук на сетне. Това е много важен въпрос, защото като комисия ние искаме пълно съответствие на унгарското законодателство с европейското. Радвам се на казаното от заместник премьера. Но важното в момента е всичко това, което каза той, да се превърне в преки законодателни изменения, за да може унгарското законодателство напълно да съответства на европейското законодателство. Особено, що се отнася до защитата на данните Мнозина споменаха това. Това е много важна сфера в е, също така и пенсионирането на съдиите и въздействието на това върху правната защита. Заедно с независимостта на съдебната власт, която е основен елемент на демокрацията, това трябва да бъде модифицирано и се надяваме европейските власти да отговорят на въпросите, да направят промените. Кратък е срока, 17 февруари, идната седмица е това. Ще искаме конкретни действия в тази сфера. Благодаря, вице-премьерът има думата. Той ще отговори на въпросите, които бяха зададени пред унгарското правителство. Е Благодаря, ще се опитам също да бъда кратък, но да отговоря на всички въпроси. Е, някои от тях ще трябва да обсъждаме и след изслушването, очевидно, след този панел. Попитан бях дали поддържаме контакти с съвета на Европа, дали приемаме препоръките на съвета на Европа. Мога да ви уверя, че да, всичко това бе направено. Със сигурност ще има и нови обвинения. Винаги съм казвал, че работим в тясно сътрудничество с комисията и ето, че е, след това дойдоха нови обвинения по отношение на омбудсмана е, в е, Унгария. Но както и да е, нека да се концентрираме върху Върховния съд, съдиите, възрастта. Що се отнася до Конституционния съд? Да. Позициите са различни, можем да говорим много часове. Наистина, Обсудили сме и най-малките детайли. Популярис Аксио междувременно бе заличен от текста на Конституцията. Някои бяха много възмутени, но в никакъв случай правомащията на съдиите от Конституционния съд не са ограничени. Напротив, обхвата им бе разширен. Госпожо Луначек, вие казвате, че говорим на различен език тук и в е, е, на Будапеща. Това не е така. Опитвам се да говоря едно и също. И тук, е, в е, Брюксел, е, в Европейския парламент и в другите институции и у дома. Що се отнася до изказванията на министър-председателя ще уточня. Той каза, че партията Фидес и Фидес КДНП, това е съкрещението на коалиционното правителство, което управлява в момента Унгария, а, а, ние а, не сме в никакъв случай а, крайна десница, ние сме в центъра. А, и дясно от центъра. Освен това, говори се за това, че ограничаваме плурализма на медиите. Това бе следващият упрек. Чух съвсем различни неща, включително и по отношение на разискванията в Страсбург, в Европейския парламент. Наистина, Уверявам ви, че е, плурализмът на е, медиите е гарантиран, както печатните издания, така и електронните издания. Е, има свобода на изразяване, всеки може да напише или да каже каквото пожелае и каквото смята за вярно или за уместно. Клуб Радио не е единствения радиопредавател. Това не е радиото на опозицията в никакъв случай. В Унгария има различни радиа с различна ориентация. И има и такива, които са близо до левицата и други, които не са. Тези, които са близо до левицата, критикуват правителството. И още няколко думи за малцинствата. Ще цитирам текста от нашият основен закон. Става дума за 29-ти член, в който е написано, че младсинствата са е, съставен елемент на държавата и представителите на младсинствата имат същите права, както и е, гражданите на Унгария изобщо и че Конституцията защитава техните основни права. Те имат правото да говорят своя майчин език, да използват свои собствени имена, имат право на обучение на собствения си език, на майчиния си език, имат правото на собствена култура. Е, имат правото да създават свои представителства. И що се отнася до правата на младсинствата в Унгария, наистина трябва да кажа, че те са е, много добре регламентирани в един закон. 13 са мълцинствата в Унгария. Съществува система, съгласно която е, тези мълцинства и мълцинствени общности могат да създават своите институции, своите органи и системата действа добре. Hajléktalan területen a kormány éppen most abba az irányba lép. Се отнася до бездомните. Тук що правителството взе решение за е, изграждането на общежития за бездомни. Става дума за редица такива общежития и домове. Това е, е нещо, което на всяка цена правителството желая да подсигури, защото при тези минусови температури, при този студ в момента, в никакъв случай не желаем хората да остават на улицата, но това не означава, след като са настанени в един такъв дом, че нямат правото да се движат свободно и да излизат от тази там. Сега, какво е, е отношението между правителство и опозиция? То се променя динамично. Понякога има конфликти, понякога има съгласие, много често съгласието се забравя, след това не се споменава. Но от време на време има и такива хубави моменти, в които опозиционните партии и правителството е, успяват е, да постигнат съгласие. Но има и редица въпроси, по които няма такова съгласие. Лидерът на опозицията при нас е, наскоро заяви, че през пролетта трябва да започне един цикъл от консултации с, между пет партии с така, цел да се уточнят спорни въпроси във връзка с Конституцията. Ние имаме обаче три опозиционни партии. Най-голямата опозиционна партия на социалистите заяви, че не желае да участва в подобни консултации. и обик също заяви, че за сега размисля, т.е. нямаме яснота. И как точно ще се развият нещата до пролета, не знаем. Е, господин председател, възможно е и да съм пропуснал някой друг въпрос, но е, това е от мен за сега. Дали може да отговорите на въпросите на госпожа Крус за пълно сътрудничество с съвета на Европа и да включите техните препоръки, което би било принос към демокрацията не само в Унгария, но в целия Европейски съюз. Мисля, че когато сме казали нещо веднъж, то е ясно и няма нужда да се повтаря. Ние в Унгария, като а, институции, и ние и парламента, се смятаме за сериозни хора. Когато се каже нещо, то се прави. Ако госпожа комисар, искате пак да го кажа, ще го повторя. Нашето правителство иска да си сътрудничи с Европейския съюз искаме нашите норми да отговарят на общностното право и, както съм казал многократно, и по телефона, и по електронна поща, и лично, госпожо Крус, за нас е съвсем нормално по договорите да вземаме предвид и препоръките на съвета на Европа. Иска да добави госпожа Крус нещо. Аз ви питам не да вземете предвид. Питам ви Приемате ли конкретни препоръки на съвета на Европа, така че веднага да ги изпълните? Имате думата. Не, всъщност, ако те не са против и не върват срещу нашата система, разбира се, че да. Мисля, че това е всичко това е съвсем различно от това, което казахте в кабинета ми. Много се извинявам. Не, не е различно. Същото казах аз се, се заклел върху на унгарската конституция, пред нея, а, нашата, която показва нашата система. Не мога да, да, да приемам някакви предложения, които са против Конституцията. Мисля, че съвсем ясно го казах и в встъпителните си думи. Съветът на Европа не може да ни задължава. Не може да ни задължи да предлагаме каквото и да е, което да върви срещу Унгарската Конституция. Благодаря. Много интересно изслушване. И то за това е прекрасно, защото го гледаме на живо. И виждаме една конфронтация на живо на различни становища. Там, когато е, там, където е необходимо, има сблъсък на становища. Отбелязахме си случващото се тук и трябва да сме готови за втория панел – но преди това трябва да благодарим. Трябва да благодарим на всички участници, които ни дариха с присъствието си. Благодаря ви. Много ви благодаря. Thank you. Dear colleagues, dear guests. Скъпи колеги и гости, както казах, имаме още работа. We still have a way to go. And mostly, we gotta catch up. We gotta catch... И наистина трябва да се забързаме, защото доста се проточи първата част. Мислете за преводачите. Мислете за преводаческата система, която е до 18.30. Така че, ако не искаме да пострада втората част на заседанието ни, трябва да се забързаме. И така приветствам всички колеги, които са тук. Те са готови със своите изказвания. Ще... Извинете, Тишина, моля. Моля за тишина. Моля, проявете уважение към колегите до мен. Това са Умбер Дебюли, заместник директор на службата за връзка на съвета на Европа с Европейския съюз, господин Мортен Крайрум, директор на Европейската агенция за фундаментални права. И госпожа Дуня Миятович, представител на ОССЕ за свободата на медиите. Добре дошли! Давам думата веднага на първия оратор по 10 минути. След това по две минути на координатори, след това всеки един от членовете, който иска да се изкаже. По-добре въпроси, отколкото речем, по минута и половина. И така, господин Дебиоли, е, има обаче промяна. Това тук не е госпожа, господин Умбер Дебиоли, при нас е Андрю Кътинг, който представлява същата тази служба за връзка на Съвета на Европа. <coughs> да, за съжаление и нашия офис бе тежко засегнат от грипа, който върлува в Белгия в момента, така че се наложи да замести колегата. А, искам да ви кажа, че а, а, би било добре да присъстват и членове от Венецианската, на Венецианската комисия, но това нямаше как да стане за това. Просто ще ви е, представя нещата е, така както са от гледната точка на съвета на Европа. Доста от тези неща вече споменахте, но нека да обобщя накратко нашето участие. На 23 февруари миналата година нашият комисар за правата на човека Томас Хамерберг излезе с становище за медийната свобода в Унгария, становище в което се повдигнаха притеснения по отношение на пакета Закони за медиите. През март 2011 година излезе първото становище на Венецианската комисия по този въпрос. Това е комисия, състояща се от независими конституционни специалисти. И в него ставаше дума за процеса, довел до приемането на Конституцията, не за самото и съдържание. След това през май Венецианската комисия излезе с второ становище, този път вече по съдържанието на Конституцията, по искане на Парламентарната асамблея на съвета на Европа. Както най-вероятно знаете, тези две становища съдържаха някои положителни коментари. Например, приветстваше се факта, че се работи по нова конституция. Също така се приветствах и конкретни разпоредби, например правото да се подаде обжалване, свързано с конституционалността на даден закон но имаше и много критики. Генералният секретар Ягланд написа писмо от името на съвета на Европа до министър-председателя на Унгария по три конкретни въпроса с съдебната система, религиозните свободи и изборния закон в Унгария и бяхме получили искане от Венецианската комисия да разгледаме тези три кардинални закона, както са известни. След това пре... нашата парламентарна асамблея на своето пленарно заседание – изиска допълнителни становища от Венецианската комисия и по-конкретно по свободата на информацията, Конституционния съд, наказателното преследване, националността и защитата на семействата. И така, работи се в момента по 7 различни становища по отношение на Унгария. И е предвидено посещение за 20 и 21 февруари посещение в Будапешта във връзка с изготвянето на становищата за съдебната власт и за свободата на вероисповеданията. Като, се, е, на, като целта е становищата да бъдат прияти на пленарното съвещание на съвета на Европа в средата на март. Останалите становища предстои да бъдат прияти е, евентуално през юни след по-нататъчни посещения в Будапеща и контакти с властите и по тези теми. Унгария, както и 46 други страни в е, Европа са поели ангажименти към съвета на Европа, основно свързани с Европейската конвенция за правата на човека, с юриспруденцията на Страсбургския съд и други важни документи на съвета на Европа през тези е, години, през е, дългите е, е, години на своето съществуване съвета на Европа е натрупал много опит в работата с различни държави и подпомагането на тези държави, за да се постигнат е, целите на договорените конвенции. Е, работим, разбира се, и с Европ... с държавите членки на Европейския съюз. И за да бъда съвсем кратък, ще съобщя просто факти. Нашият генерален секретар заяви, че съветът на Европа се намира в доста добро положение, за да направи нещо по въпроса, тъй като той работи въз основа на конвенции и има по-широки компетенции от Европейския съюз в, по отношение на притесненията, които са повдигнати. И е готов да направи всичко възможно, за да се подобрят нещата, заедно с Европейския съюз и други партньори. Унгария активно участва в работата в съвета на Европа и работи по множество различни аспекти и за това се надяваме, че тя ще приеме техническата помощ, която може да бъде предоставена в резултат на работата, която тече в момента и която може да се проведе в най-скоро бъдеще. Благодаря. А сега давам думата на господин Мортен Керум е, директор на Европейската агенция за основните права. Благодаря много, господин председател. Благодаря много. Се радвам, че поканихте Агенцията за основните права. Ще говоря за основните ценности, залегнали в, в договора за Европейския съюз. Първо, по конституционните органи. Те са защитени по член 2. Различни, втори, е, различните нива на управление са взаимосвързани в областта на основните права. Компетенциите се споделят между Европейския съюз и държавите членки. Европейският съюз не може да предложи пълен контрол и защита на основните права. Всичко това зависи от, ефектив, от прилагането на ефективни мерки за защита на ниво държави членки. Разчита се на ефективните съдебни системи на, рационал... на национално равнище. Именно затова и в Хартата за основните права и в договора с Европейския съюз има разпоредби, които да гарантират ефективната правна защита. Европейският съд не може да компенсира липсата на ефективни средства за правна защита на национално равнище. Това въжи и така наречени, за така наречените основни ценности. В член 4, както чухме по-рано, се казва, че Европейския съюз уважава националната идентичност на държавите членки, включително и тяхната политическа и конституционна структура. Същевременно член 2 отчертава ценности като демокрацията, основните права и върховенството на закона и подчертава, че те са общи за Европейския съюз и за неговите държави и членки. Европейския съюз до голяма степен разчита на някакъв тип хомогенност на ценностите между Европейския съюз и всички държави членки. Очаква се да се работи в разбирателство и взаимно уважение – Договорът също времено прилага и предлага големи права на европейските граждани. И взаимното зачитане и правата, проистичащи от европейското право, са свързани с основните европейски ценности. Затова втори член на договора говори за конституционната структура на държавите членки, която се защитава, но същевременно се защитава и обединеността. Обединени в многообразието. Това е лозунгът. Защита се, защитава се идентичността, защитава се и обединението. Правните средства, които са на разположение на Европейския съюз, за да защитават ценностите, които надхвърлят до голяма степен компетенциите на Европейския съюз, са сравнително ограничени. Както знаем, процедурата по член 7 е политическа, а не правна процедура. Съдът на европейските общности не може да се произнася по процедури, свързани с член 7. Агенцията за основните права, която представлявам аз, също е изключена от процедурите по член 7. Съветът през 2007 година декларира, че нито договорите, нито регламентите, основните регламенти за агенциите не представляват пречка пред това съветът да се обърне към агенциите за съвет, когато става дума за процедурите по член 7. И тук искам да кажа, че върховенството на закона е един всеобхватен принцип, който обхваща всички останали основни ценности. Какво значи това? В конституционната традиция на Европейския съюз върховенството на закона е свързано с конкретни процедурни ограничения и ограничения по естество. По същество, т.е. трябва да се спазват някои конкретни изисквания основни изисквания, като разделение на властта и законосъобразност на администрирането. Правната сигурност, принципа на надежност, забраната на ретроактивността и принципа на пропорционалност са важни и необходими условия. Ако тези условия не са спазени, основните права представляват само права на хартия не свързани с действителността. Именно заради това е необходимо да има едни добре действащи съдебни институции, които да гарантират доброто функциониране на демократичното общество при върховенство на закона. Независимостта изисква да няма възможност за каквото и да било външно влияние, пряко или непряко, което да поставя под съмнение решенията на съдебната система. И така важно е не само съдиите да действат независимо, а и обществеността да ги възприема като независими. Доверието в съдебната система и в начина по който тя функционира е изключително важно и за това е необходимо да няма намеса от страна на държавната администрация. Тук говорим за това как се назначават съдиите, как се организира администрирането на работата на съда, как се завеждат делата и как се разпределят съда. Много важно е правото на ефективна правна защита – и на ефективен процес. То е залегнало в член 47 на хартата. Неговото значение е в европейското право е подчертано в член 19 на договора за Европейския съюз, в който се задържават, задължават държавите членки да предоставят средства за правна защита, които да са достатъчно ефективни. Както бе споменато по-рано, съдилищата на европейско равнище не могат да компенсират липсата на средства за правна защита на национално равнище. Тук са много важни и органите, които наблюдават спазването на стандартите за правата на човека, като, например, институциите и органите, занимаващи се с защитата на данните те също трябва да са свободни от каквато и да била външна намеса и влияние. Именно заради това, във връзка с хартата на... за основните права на Европейския съюз е необходимо да има независимост на защитниците на данните. По третата точка, по която искам да коментирам – коментирам. Цялото е повече от сбор на своите части. И така, когато оценяваме дали държава членка има опасно, сериозно да наруши основни ценности, трябва да гледаме не само една единствена мярка, но и начина по който се комбинират различните мерки. ако независимостта на съдебната система и на наблюдаващите органи е отслабена в полза на правителството, това може да се отрази много сериозно върху цялостния баланс на властите. Новите елементи, като например въвеждането на нови изисквания за мнозинствата за избиране на държавни служители а, и новите закони за изборите, също са важни елементи при оценката. И в този смисъл цялото е повече от сбор от своите части. И за това този тип оценка на една държава членка по никакъв начин не е лесна за провеждане. Тя изисква много подробен анализ на множество елементи. И за това, като имаме това предвид, във всички държави членки можем да осигурим Европейски съюз с гарантирани права на човека. Председателят, благодаря. А сега давам думата на госпожа Дуня Миятович, представител на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Имате максимум 10 минути. Заповядайте. Благодаря, почитаеми членове на комисията, дами и господа Благодаря ви, че ме поканихте да се изкажа днес пред вас. Радвам се на такива заседания, защото международни организации като ОССЕ играят много важна роля при разпространяване на информация и принуждаване на държавите членки да спазват международните си задължения. Не само да ги спазват, но и да покажат, че международните организации наистина се вълнуват от държавите, които са техни членки, за да ги накарат да изпълняват задълженията, които са поели доброволно. От 75 година държавите членки на ОССЕ са приели определени ценности, които са решили да спазват и да защитават. Става дума за правата на човека, основните свободи, свободата на изразяване, плурализъм на медиите и свободно предоставяне на информация. Ние сме единствените, които наблюдаваме постоянно свободата на медиите, като моя офис е организиран а, и по идея на всички държави членки на ОССЕ, част от тях а, тук, т.е. всички 27, и така ние припомняме на онези, които забравят за свободата на мненията. Нека да се изкаже сега по медийното законодателство в Унгария, защото това е темата днес и реформата, за която чухме на предходния панел. От юни 2010 година, когато проекто законодателството бе пуснато в парламента, аз веднага изпратих сигнал, като който се нарича ранно предупреждение. Той е част от моя мандат. Тогава моят глас на международната сцена беше единствен. Многократно съм говорила и в двустранни, и в многостранни срещи за това колко проблематични са тези текстове. Ние бяхме в диалог с унгарските власти и също така похвалих готовността на правителството да обсъди тези проблеми. Този процес продължава. И ние И така, Искам да кажа, защо това е така. Унгория, като други държави членки, е членка на ОССЕ, Европейския съюз, Съвета на Европа, ООН и други. Всяко едно членство води до различни е, задължения по прилагане на ценностите на организацията вътрешното законодателство. Като членка на ОССЕ, Унгария трябва да предприеме следните стъпки, за да отговаря на международните добри практики. След решението на Конституционния съд, което приветствам, тъй като то ясно подкрепи моите препоръки от септември 2010 тези изменения трябва да бъдат готови до 31 май 2012. Унгария трябва да използва това като една възможност да законодателства на ниво най-добри практики по света и да не приема по-низки стандарти. Ние сме готови да подпомогнем Унгария в тази реформа. Очаквам с нетърпение да получа новите проекто закони, както се разбрахме с господин Золтан Ковеч, министър, ресорен министър. Има и други разпоредби в медийното законодателство, които трябва да бъдат променени. Първо, избирането на членовете на медийния съвет и медийния орган. Това е много важно. Има голямо безпокойство по финансовата и редакторска независимост на публичните медии, ограничаването на свободата заради неясни, поясне, неясни текстове, високите глоби, които се налагат. Сферата на добрите практики е всичко това, а не като задължение от ССС. Унгарското правителство реши да запази две трети мнозинство при приемане на промени в бъдеще. Никой не успорва легитимността на едно такова решение. Но дълновидно ли е да се циментира една рамка по такъв начин, особено като гледаме какво се случва в медиите, бързия напредък на технологиите. Мисля, че отговорът на този въпрос идва от а, медийни групи по цял свят, включая докладчика за свободата на словото в ООН и комисаря за правата на човека в съвета на Европа. Унгарското правителство има селективен подход за това, кои международни спогодби да спазва. Европейската комисия повдигна определени критики. Ние смятаме, че те ще се вслушат и в Конституционния си съд. Членството в други международни организации, като например ОССЕ, ООН, Съвета на Европа, до момента като че ли не получават никакъв отзвук. Европейските нации трябва да водят с пример, ако искат други държави да участват в реформите. Аз гледам на това много сериозно. Защото това е един елитен клуб, що се отнася до медийната свобода и ценностите носи се. Иска ми се държавите в а, този клуб да бъдат водещи, се отнася до свободата на словото. Нещо друго много важно. Понякога оставам с впечатление, че този елитен клуб забравя, че прекалено много нации в Европа знаят, че демокрацията, свободата на медиите, свободата на изразяването не са нещо извечно те трябва постоянно да бъдат препотвърждавани и завоювани. И за това съм напълно убедена, че ние в Европейски съюз трябва да водим, като даваме отличен пример. По отношение на измененията, които а, предлага правителството след становището на Конституционния съд, ние ще направим анализ и ще ги предложим, ще предложим този анализ на правителството. Предложих експерти от моя офис да се присъединят към работните групи на Унгарския парламент, за да подпомогнат колегите в всяко едно начинание. Има възможност за подобряване, ако Конституционният съд продължава да бъде следван. Печатните медии ще излязат от закона, което е голямо постижение. Според мен, ако стане, поне ще бъде. И преди призовавах унгарското правителство да отиде отвъд и над минималните изисквания, изразени от Конституционния съд. И медийното му законодателство да отговаря на международните стандарти. Ние ще продължим да подпомагаме Унгария и накрая, възползвайки се от възможността да говоря пред вас, ще ви помоля да предадете послание на държавите членки на Европейския съюз. Не създавайте закони, които ограничават свободата на словото, критичните гласове, темите табу, провокативните теми. Всичко толкова важно във всяко едно демократично общество. Благодаря. Предлагам да започнем с въпросите. Първо политическите групи. След това още един кръг за другите, желащи да се изкажат по две минути. Координаторите, ако искат да вземат думата, ако не искат, могат да изберат кой да ги представлява. Започваме с НЕП, госпожа Галя. Благодаря ви, господин председател. Ще отбележа следното. Тук става дума от известно време за една и съща тема. Ще кажа, че наистина до този момент не ми се беше случвало да чуя комисар е, от Европейската комисия да се е, концентрира върху е, законови разпоредби, както и, и генералния директор на генерална дирекция. Такова нещо до този момент не се е случило. Наистина безпредседентно. Смятам, че освен това поведението някакси спрямо нашият вице-премьер не бе оправдано. Комисията във връзка с законите, за които говорим, намери е, места, които трябва да бъдат коригирани. Е, от унгарска страна бе заявено, че ще се променят е, съответните текстове, но това не става от днес за утре. Да. А като че ли не ни чуват понякога. Е, и същото мога да кажа и по отношение на социалистите. Е, те като че ли не слушат това, което им се казва, а си говорят все едно и също, което може би четат в някакъв спектър от медийния ландшафт, но във всеки случай не се позовава на нашите изказвания. А също времено в унгарските електронни медии можете да, да чуете различни мнения, да преживеете плурализма на мненията и на медиите в целия им спектър. Е, правителството е, в никакъв случай е, не действа така, както действаше на времето социалистическото правителство, което действително забрани плурализма на мненията и на свободното изразяване в медиите. Да, едно такова поведение наистина води до това е, гражданите да се отвърнат от Европейския съюз, е, да започне да се шири скептицизъм по отношение на европейската идея и на Европейския съюз. Това е много-много неприятно явление, ако се стигне до там. През 2006 година, май, е, именно преживяхме най-страшните нарушения срещу правата на човека. А по това време социалистите бяха на власт и тогава никой в Европа не се сети да издигна глас на протест и да защити хората е, срещу мерките, които е, използваха социалистите. Очевидно Европа мери с двоен аршин. И медиите също продължават да играят старата си игра. Така че духът на Европа е в опасност. В никакъв случай, е, е, като че ли тук не се осъзнава факта, че нещата са се променили и че гражданите трябва преди всичко да не губят доверие в Европейския съюз. Разбира се, всеки депутат е, има а, право да се изкаже, но аз предлагам да говорим по същество и да засягаме конкретни въпроси, а не да имам, да, да произнасяме речи, защото трябва да наваксваме. Имаме още две заседания. А, ние натрупваме закъснение и не можем да променим нещата. Господин Вайденхолцер има думата. Аз исках само да попитам госпожа Гал дали е, е казала нещо, дали, дали е, чула това, което беше казано. Доколкото знам, в предишния раздел имаше хора, които искаха да се изкашат под формата на синя карта и не им беше позволено. Аз няма да повдигам този въпрос. Естествено и слушах това, което беше казано. Доколкото аз разбирам, никой депутати не са имали не им е било забранено да дигнат ръка и да кажат нещо на предишното заседание. Но моля, помогнете ни а, да се справим, госпожа Гънц. leváltott elnöke, ő nem felel meg az új... Нямаме превод от унгарски. Някнек. Then I, I can say it in English. Uh, Добре, ще го кажа на английски. Сега имам микрофон, пък нямам превод. Е, искам да кажа съвсем накратко. Беше споменато, че Даш, който е председател на предишния Върховен съд, не отговаря на критериите на новия закон. Следователно, той не може да остане а, на поста си. Искам само да спомена, че той работи а, в, в Съда по правата на човека в Страсбург 17 години, но той може да бъде приемлива кандидатура. И аз искам да задам въпрос на представителите на съвета на Европа. Беше споменато, че цялата система е по-голяма като сбор от, от сбора на нейните части. И а, комисията проучва ли тези закони. Аз мисля, че ще бъде много важно да се види целият пакет с междинните разпоредби, с основния закон, с и ако говорим за свободни и честни избори, това не е достатъчно. Ще бъде много важно да се отчете закона за медиите, закона за стабилността, който изискват две трети мнозинство, данъчната система, междинните, провизорните разпоредби, които дават възможност да се криминализират най-големите опозиционни партии. Аз мисля, че когато говорим в този контекст, би било много важно да се проучва целият пакет, а не отделни закони. И въпросът ми е дали комисията има намерение да го направи е, от групата АЛДЕ. Благодаря. Имам два въпроса. Един е за господин Кейтинг във връзка с това, което ще трябва да направи Венецианската комисия. Въпросът ми е колко страни, членки на Европейския съюз, са а, били подложени на такава процедура да им бъде а, проучвана Конституцията. Има ли друга държава в Европейския съюз, която да е изпаднала в такава ситуация? Имам два въпроса за господин Керн. Вие, спо... Керум, вие споменахте, разбира се, голямата картина, която е важна. Говорихте за независимостта на съдебната система и правовия ред и върховенството на закон. Въпросът ми е, ако в една държава общият главният прокурор може да възлага дела на определени съдилища. Вие смятате ли, че това отговаря на върхо... принципите на върховенството на закона? Вие бихте ли сметнали, че една държава, в която има независим орган, който се занимава с, съдебната система и с съдиите, и това лице е назначено от парламента, вярно с две трети мнозинство, но тя е, но това е съпруга на висок партиен ръководител. Вие смят... Това може би е законно, но морално ли е? Благодаря сега от името на зелените господин Тавараш. Благодаря, господин председател. Господин Керм каза нещо, което вече беше опонирано, че а, сбора е по-голям от а, че цялата система е по-голяма, отколкото сбора на нейните съставни части. Тук не, не говорим за определен член или определен закон. Когато има променена конституция, направени с дълбоки промени в съдебната система има едно съзвездие от политически промени, които променят основите на политическата ситуация в Унгария. Вие казахте, че използването на член 7 е политическо, а не с правно основание. Да, наистина това е така. Има два различни вида а, а, политическо използване. В едното е за парламент и другото за изпълнителната власт, съответно в 7.1 и 7.2. Но има разлика между политическата употреба и идеологическата употреба. Политическата употреба е използван, използва основата. А, там не се говори а, за консервативни социалисти, либерали срещу каквото и да е там. В демокрацията има място за всички. Затова аз искам да пледирам към колегите в ЕНП. Не поставите въпроса като о противопоставяне на социалисти и консерватори. След няколко години, може би, ще обсъждаме мерките на ляво правителство, срещу което ще се опълчат левите партии и тогава те ще бъдат последователни. Франция, Италия, Испания могат да продължа списък. Това може да се случи и на тях. Унгарското правителство трябва да бъде последователно в своите изказвания, нагласи и действия. Достатъчно вече стига вече тактическо оттегляне. Унгария трябва да бъде партньор в диалога, който започваме, защото в противен случай този диалог ще трябва да бъде за, отнесен на по-високо равнище и може да се използва член 7.1. Има ли представител на ЕКР, който иска да вземе думата? Госпожа Вайховски. За първи път се изказвам тук, защото съм заместник. Дами и господа, слушах този дебат с много голям интерес но той ми остави горчив привкус в устата. Не познавам в пълни подробности ситуацията в Унгария, но все още оставам с впечатление, че нещо наистина лошо се случва в нашето отношение към а, демокрацията. Вярно е, че в Унгария ситуа... има следната ситуация. Управляващата партия има голямо мнозинство, за разлика от много други а, държави в Европейския съюз, но това е волята на унгарския народ и това е а, вероятно по вина на предишната управляваща партия, която беше много критикувана на времето. Аз мисля, че трябва да изразим уважение към демократичното решение на унгарския народ. Сега излизам от унгарското решение. Ние смятаме политическата независимост е ценно сама по себе си, а демокрацията е решение да се даде власт на политическото решение. Ние, а, ние а, хвалим независимостта. Естествено, независимостта е важна за съдебната система, за Централната банка и други институции. Да не извеждаме неправилни а, заключение обаче, че е по-добре да имаме назначени, а не избрани институции. Изборната демокрация е винаги по-добра. Именно за това аз много скептично изслушах тази критика, която отива отвъд критиката за някои постановки и засяга сърцевината на проблемите в Унгария. На този етап го е няма изказване. Тогава преминаваме към втория кръг. Закривам списъка. Започваме с господин Заяр от НП. Благодаря, господин председател, за това, че ми давате думата и за това, че ми позволявате да задам въпроса на нашия гост. Радвам се, че е, можах да слушам и да изслушам госпожа Крус, която ни призова да обърнем внимание на фактите, а не на митовете. И аз мисля, че е, трябва наистина да се придържаме към фактите и да не прилагаме двойни стандарти. Е, затова се обръщам към представителя на ОССЕ. И въпросът ми е следния. Бих желала да ви помоля да цитирате изказванията, вашите изказвания, изказванията на вашия предшественик Миклош Хорошни около 2005 година, когато двата основни а, търговски канал, а, недържавни а, телевизионни канал бях закрити. Тогава говорихте ли за свободата на печата и свободата на медиите? Любопитно ми е да, да чуя вашите вашите изказвания, защото между двата е, избора беше незаконно и неправомерно отнемането на лиценза на радио Ку. А, направихте ли вие такова изявление в началото на нашето хилядолетие, когато имаше социалистическо управление в Унгария? Социалистическото либерално управление не позволяваше а, представители на консервативните партии в управителните органи на ам, медиите. Вие може да проследите дали съществуват такива изказвания по двойните стандарти. Бих желала да чуя какво каза госп... или не е казала госпожа Софи Интвел във връзка с, с бягството на а, ромите от Унгария към Канада. А, и ако а, такива изявления не съществуват, наистина няма двойни стандарти. Благодаря. ОССЕ, съвета на а, а, Европа, президента, председателя Барозово, комисара Редин, комисара Круз споменаха а, че са загрижени, зададоха въпроса за функционирането на демокрацията в, демокраци... в Унгария от конституционна гледна точка. След това Хилари Клинтън, Ален Жупе, канцлера Маркел, Меркел също споменаха проблеми, които наистина съществуват в демократичните европейски институции в Европа. В Страсбург чух и, а, и тук чух натрапничевото обвинение срещу а, унгарското правителство. Това е в, в, много вредно за унгарски лидери, които насърчават такива идеи. Всички тези имена, които споменах, социалисти ли са? Доколкото знам, поне част от тях са членове на НП и те са назначени от НП. Елмар Брок в немски вестник през януари 2011 година публикува две огромни статии за лошото функциониране на демокрацията в Унгария. Той беше либерал в началото на 90-те години, като господин Орбан, а той да не биде социалист. И последният ми въпрос, ако социалистите и либералите са автоматично виновни, дали нямаме сега нещо сходно, което да ни разграничава. Има нещо гнило, но не в Дания. Благодаря, господин Коса, имате думата. Благодаря. Господин председател, ще бъда съвсем конкретна в изказването си. Аз имах намерение да говоря а, малко по-късно, но не можах да се стърпя да не поискам думата. През януари миналата година аз слушах изказването на унгарското председателство и а, а, направих едно изказване. Аз а, заклеймих а, лова на вещици. Нищо не се е променило. Вие не съдите моята страна на базата на факта. И ако слушам а, а, а, тук моите колеги, не би трябвало да изпращам децата си на училище, защото ситуацията е толкова ужасна. Шокиран съм да чуя това, което казвате. А като се върна в а, Унгария, какво а, има? Има демокрация, има проблеми, но вашата загриженост не е оправдана. И тогава, когато говорим за достъпа на хора с увреждания, тогава, когато те страдат от дискриминации в Европейския съюз, аз искам да попитам тук хората на трибуната, позволете ми, покажете ми една държава, в която Конституцията е включила харта а, хартата на правата на човека. Само 4 държави от 27-те са дали възможност на а, глухите да използват жестомимичния език. И какво правите а, за ратификацията на Европейската, на Конвенцията на ООН за хората с, с увреждания? И сега за основния закон на Унгария. Унгария защитава жените и децата а, с увреждания. Цитирам Конституцията има само една държава, която защищава хората с, с, а, с, с а, увреждания. Мисля, че трябва да се засрамите. Господин Бронкс. E Не знам дали би, могла да се, би могло да се образува производство спрямо Белгия, например може ли да се образува наказателно производство спрямо Франция за това, че отрича геноцида срещу арменците? Съветът на Европа или Европейският съюз отправили ли са няколко критики срещу започването на наказателно преследване срещу Герт Вилдер? Критикували ли са Герт Вилдер за това, че критикува исляма? Съветът на Европа или Европейският съюз разкритикуваха ли насилието през 2006 година? Насилие, зад което стоеше унгарското правителство. Бе ли разкритикувано преди 2006 година Обединеното кралство за това, че вмени правомощия за осмотрение на своите политици? Мисля, че се мери с двоен аршин по отношение на демокрацията, правата на човека и основните права. Критиката е насочена само към определени държави. Бих казал, както на Европейския съюз, така и на съвета на Европа, първо да погледнат към себе си, да решат проблемите в държавите си членки и едва след това да обърнат внимание на Унгария. Благодаря. Thank you, Mr. Ader. You got the floor. Благодаря. Следващият оратор. Председателят. Вече изоставаме от графика си с около един час. Моля ви, спазвайте времето. Следващият оратор. Господин председател, ще задам само въпрос. Обещавам ви. Имам статии от пресата, публикувани преди година, няма да ви кажа в кои печатни органи. Имам тези статии на 27-те езика в Европейския съюз. В тях се заявява, че медиите в Унгария вече не са свободни. Тези публикации все още се разпространяват разпространяваха се през последните 12 години. Публикации, които критикуват правителството. Имам въпрос към Кинга Гьонс. Новите, по-строги критерии за назначаването на председател на Върховния съд – защо социалистите подкрепиха идеята за въвеждането на такива по-строги критерии в Комисията по конституционни въпроси в Унгарския парламент? В тази комисия бе постигнато единодушие, когато бе изложена идеята за въвеждането на по-строги изисквания за назначаването на председател на Върховния съд. Въпросът ми е към госпожа Гьонц. Ще го повторя още веднъж, тъй като тя сега се присъедини към нас. Защо Комисията по конституционни въпроси и по-точно членовете и социалисти гласуваха за това предложение? Вторият ми въпрос отново към госпожа Гьонц. Запозната ли сте с германския закон за съдебната власт? Ако не сте, би следвало да го прочетете. Защото В него е записано, че прокурорите могат да пренасочат дадено дело към друг съд, ако пожелаят. Има ли закон на европейско равнище, според който се налага забрана върху заемането на публична длъжност, единствено защото той или тя има сключен брак с член на Европейския парламент. Ако има такъв закон, то аз бих се извинил тук и сега. Ако няма, то у нези, които направиха такива твърдения, трябва да ми се извинят сега. Трябва да се извинят както на мен, така и на унгарските граждани. To, uh, Mr. Sayer, I will send him the, um, the, the source. It is actually the magazine of the um, uh, Canadian. Накратко в отговор на господин Сайер ще ви изпратя източника, с който разполагам. Това е документ на канадското посолство. Поставих въпрос, отправих въпрос към заместник министър-председателя, но не получих отговор. Искам да ми се цитират факти, но не ми се дава отговор. Второ, ще взема отношение по много от изказванията от страна на моите колеги от НП, те заявиха, че мотивацията е изцяло вътрешно партийна и че критиките изцяло са насочени към Унгария. Никога не съм твърдила, че Европейският парламент единно е заставал на позиция на субект, критикуващ всички нарушения на правата на човека в Европа. Никога Европейският парламент в един глас не е критикувал нарушения на правата на човека. Но моята политическа група не веднъж е поставяла въпроси във връзка с такива нарушения. Не веднъж сме поставили въпроси във връзка с нарушения на права на човека и в моята страна. Съгласна съм, че правата на човека се нарушават не само в Унгария, те се нарушават и другаде. Но подобни нарушения в Унгария са много по-сериозни. И фактът, че сега започваме да говорим за положението на правата на човека в Унгария, говори за това, че сме съзрели. Трябва да започнем да отстояваме основните права в Европа. Председателят, благодаря. Направих иронична препратка към синята карта. Мисля, че действително още повече ще си затрудним работата на това така или иначе трудно заседание, ако постоянно приемаме сини карти, т.е. въпроси. Ще повторя изказването си на английски, за да не минавам през превод. Не поставих под въпрос източниците ви. Попитах ви следното. Преди пет години, когато канадското правителство въведе визов режим по отношение на унгарските граждани поради огромния брой членове на ромското младсинство, които влизаха на територията на страната, то как според вас щяхте да реагирате в този момент на проблема или каква е вашата оценка сега? Тогава, когато преди 5 години канадското правителство въведе визов режим за Унгария, беше ли то разкритиковано от вашите политически приятели? Председателят, моля бъдете съвсем кратка в отговора си. Не сме заклеймили всяко едно нарушение на правата на човека по-отделно. Не винаги имаме информация за всички нарушения на правата на човека. Дори мисля, че с течение на годините не сме имали информация за доста от тях. Цифрите, с които разполагам, са от периода 2008 ноември 2011 година. Период, който до голяма част съвпада с мандата на правителството на Фидеш. Такива са фактите. Що се отнася до въпроса с визите? Тогава групата на либералите застана на много ясна позиция, а именно, че всички държави членки на Европейския съюз трябва да бъдат третирани еднакво, било то от Канада или от Съединените щати. Председателят, госпожо Луначек, минута и половина. Ще се опитам да съм кратка. Като представител на зелените трябва категорично да се обявя срещу абсурдната, според мен, идея за конспирация на либералите и социалистите срещу Унгария. Аз представлявам зелените. Никога не съм била либерал, никога не съм била социалист, нито консерватор. Но и Онези, които не представляват тези политически сили, могат да се обявят против това, което става в Унгария. По време на правителството на Гърчани през 2006 година правителството бе обект на критика от страна на Зелената партия в Унгария. На 23 декември представители на тази партия демонстрираха пред парламента. Те заявиха, че опозицията няма възможност да участва в политическия процес. Нямаше никаква конспирация от страна на социалистите или либералите. Известни творци като Адам Фишер също критикуват правителството в Унгария. Те не демонстрират своята привързаност към нито една политическа сила. Така че престанете да говорите за подобна конспирация. Много представители на консервативния лагер, като господин Борозо и госпожа Меркел, също ви критикуват. Слушайте се поне в тяхното мнение, ако не искате да се вслушате в мнението на останалите. Въпрос към господин Кутин. Споменахте медийния закон. Но според мен това, което бе направено с медийния закон, бе направено единствено с поглед към предстоящите избори. Друг наш оратор спомена производството по член 7. Заявихте, че това би било едно политическо решение. Бихте ли ни посъветвали да образуваме такова производство? Председателят. Госпожа Вауер. Ще поставя няколко въпроса. Мисля, че можем да си извлечем много полки от днешното изслушване. Мисля, че бюрото на нашата комисия трябва да си извлече съответните полки. Днес научих нещо ново. Съветът на Европа изготвя документи, които са по-приоритетни от документите на Европейския съюз. Въпросът ми е свързан с становищата на Венецианската комисия. Следва ли те да бъдат претворени в реалност? Ще изиска ли Европейската комисия да се приложат и другите препоръки на Венецианската комисия? Това би довело до положителни промени в Словакия, например. Имам и още един въпрос. До момента смятах, че унгарското правителство и Европейската комисия не общуват ефективно помежду си. Но установих, че всъщност се осъществява комуникация между тези два партньора. До момента смятах, че ние изпълняваме функцията на посредник. Изведнъж се оказа, че имаме роля в една много странна пиеса. Не знам колко пъти ще трябва да я поставяме на сцена. За какво бе използвана нашата парламентарна комисия до този момент? За какво се използва парламентарната ни комисия? Не бива парламентарните комисии да се използват по този начин, особено когато госпожа комисарят не е изпълнила надлежно правомощията си. Председателят, нашата комисия се вслушва в представителите на политическите групи. Няма как да не вземем предвид тяхната воля. Трябва да обсъждаме подобни въпроси. Имам усещането, е, че с днешното изслушване се злоупотреби. Че се злоупотреби с нашата комисия. Председателят, госпожа Гьонц и след това госпожа Вебер. Но моля ви, бъдете кратка, отговаряте на въпрос отправен конкретно към вас. Кинга Гьонц, ще се огранича само с отговор на този конкретен въпрос. Не бях в залата, когато го постави господин Андраш, но доколкото знам, въпросът му бе защо социалистите в Комисията по конституционни въпроси в Унгарския парламент са подкрепили въвеждането на по-строги изисквания за избора на председател на Върховния съд. Няма съмнения в познанията на експертите. Има проблем обаче с факта, че е създадена една структура, която разполага с прекалено много правомощия. Имам предвид Националната съдебна служба. Ръководителят на тази служба има тесни връзки с управляващата партия. Това е според мен проблемът. Госпожа Вебер, цитирах Германия. И мисля, че разликата с Германия е точно това, за което говори господин Керо. Нека разгледаме нещата в по-широк контекст. Нека не се съсредоточаваме само върху отделните елементи. А ако разгледаме нещата в по-широк контекст, ще видим каква е разликата с Германия. Когато говорих за назначаването на ръководител на Националната съдебна служба, изрично споменах, че процедурата може да е законна, но морална ли е тя? когато става дума за обществени длъжности, трябва да се мисли и за моралния аспект. Поставих въпрос и за реакцията на парламента по редица въпроси в течение на времето. Имам предвид госпожа Кинга Гьонс, която беше докладчик по темата Основни права. Защо тя не се спря върху отделните случаи? Председателят. Виждам колеги, които искат да се изкажат. Мадам Вежат, вие спускахте е, думата. Не, това са... Не, е просто контрол на времето. 30 секунди. Благодаря. Знаем всички, че имаме определено време, което трябва да използваме. Така че настоявам да се спазва. Моята група не, се, не е злоупотребила с времето на изказване, за разлика от други. Просто искам да кажа, че тези изслушвания са малко сюрреалистични, ако това става дума да бъде един диалог между Народната партия и социалистите. Трябва да има минимум респект за хората, които сме поканили, да може да ги чуеме, когато е необходимо, защото този дебат е доста абсурден. Някои колеги, които обикновено доста не, редко се изказват. Зависи от вас, членовете на комисията, да, да се справяте с времето и да, да контролирате използваното време. Искам да ви припомня, че не са само социалисти е, от Народната партия, имаше и либерали от други, е, зелени и така нататък от е, Обединената левица. Така че всички имат възможност да се изказват, но искам все пак да ви припомня значението на това, да се спазват, да се спазва определеното времето. И сега се връщаме към панела. Членовете на панела същия ред, както използвахме първия път. Мистер Кетинг, имате думата. Благодаря много. Няколко въпроса за Венецианската комисия и как се решава по кои въпроси да се сезира тя. Венецианската комисия получава или молби да се преразгледа дадено законодателство, или бива помолена от нашата парламентарна асамблея това е орган, който се състои от наши парламентаристи да излезе със становище. И Венецианската комисия подбира проблемите, по които въпроси, по кои въпроси да работи. Не винаги избора е еднозначен. Сега въпроса за това дали може да има общ поглед за това какво се случва в Унгария не е така работи Венецианската комисия. Тя може да даде становището си по Конституцията, както беше помолено от Парламентарната асамблея. Има три молби от унгарските власти след обмяна, размяна на писма с нас и още пет от опозицията, за да се стигне до общо, обща оценка от съвета на Европа. Това ще бъде въпрос за нашата парламентарна асамблея. Ние на 16 и 17 февруари посещаваме Унгария, за да видим дали да се задейства тази процедура. Мисля, че в общи линии това отговаря на повечето въпроси, които бяха насочени към мен. Съвета на Европа излиза с изготвя доклади по въпросите за правата на човека в нашите 47 държави членки и това го правим всеки ден може би не всички държави са обект на толкова много внимание. А, а, извинете, е, е избирателния закон. Да, казва оратора, извинявайте. Избирателният закон беше една от трите сфери, които който нашия генерален секретар реши, че може би Унгария ще се нуждае по някои от тези въпроси от помощта на Венецианската комисия. Венецианската комисия ще бъде сезирана, сезирана през юни. Господин Жером, благодаря ви много. Благодаря за коментарите и за няколкото въпроси. Първо Рената Вебер съвсем конкретно зададе въпрос за а, главната прокуратура и начина по който тя разпределя делата. Това, за което говорите, е обсъждано много и това беше в центъра на моето изказване, именно сложността на всички тези елементи. И да, наистина, ако направите сравнение в Европа, ще намерите държави, в които това се прави по такъв начин. А, значи, ако искате да разгледате въпроса, трябва да го разгледате в неговата съвкупност. И аз се надявам, че Венецианската комисия ще разгледа проблема и ще установи, че може би има някакъв пропуск тук. Може би има годишен доклад който ще трябва да се изготвя по тези основни въпроси по член 2. Значи може да се видят някои специфични тенденции, може да се обърнат нещата, може да се окаже, че някои тези характеристики фигурират и в други държави членки, но техния правен ред е установен преди 10, 20, 30 години. Как се реагира в една нова демократична епоха, когато трябва да се научат да се извлекат много а, полуки. Трябват нещата да се разглеждат комплексно и в тяхната цялост. По втория въпрос за моя съвет аз не мисля, че съм дал много а, подробен съвет. Естествено, решението е ваше, но от моя гледна точка мога да кажа, че е много важно, както подчертаха и редица изказали се, а, основните права да се обсъждат тук и на тях да се гледа сериозно. Ние в агенцията внасяме всяка година всеобхватен годишен доклад. Опитваме се така да се каже да, да а, напипаме пулса на събитията. В редица други наши доклади, които излизат почти всеки месец. Те са посветени на конкретни въпроси. И за тези дискусии, освен общата дискусия, има конкретни процедури за използване на член 7, процедурите за нарушения, например, като това, което започна комисията. Благодаря. Благодаря много за това, което казахте, че ние трябва да работим и да обсъждаме тези проблеми на базата на фактите. Но всъщност вие политизирахте въпроса и казахте как е било при социалистите и как е сега. За мен това няма никакво значение. Важно е вие да разберете, че аз никога няма да падна в този капан да сравнявам различни политически партии или, или а, политически или правителства. А, моят предшественик Мик Клош Харасти е повдигнал въпроса за свободата на словото. Аз бях назначена в 2010 година. Искам да ви уверя, че всички въпроси, които обсъждахме тук, не само за а, о, не само за Унгария. Тук говорих за отказа на французите да признаят геноцида. Да, е, ние също критикувахме това. Няма разлика а, а, по отношение на държави членки на Европейския съюз или държави участнички в ОС е ССС. А, свободните медии, свободата на информация е а, еднакво важна, независимо от това, коя партия или политическа група създава проблемите. Сега преминаваме към втория кръг, който е не по-малко интензивен. Предлагам сега веднага да преминем към третия и четвъртия панел съвместно, защото в противен случай наистина ще загазим. Ние няма да можем да се справим с програмата, която сме си ем, създали. И сега искам да поканя нашите уважавани гости господин Лайош Макай, председател на Сдружението на унгарските съдии, господин Золтан Флек – експерт по социология на правото, господин Андраш Арато, председател на Клуб Радио, господин Балаш Денес, представител на Унгарския съюз за гражданските свободи, господин Атила Копияш, активист, We are trying to arrange the podium so that all the distinguished guests who are accompanying us. Аз а, се надявам, че а, тук ще се намери място на трибуната за всички наши уважаеми гости. Ще започнем, ще направим едно съчетание на третата и втората, на третата и четвъртата група. Ще им дам а, думата поред и след което ще имаме един окончателен кръг въпроси и отговори. Всяка политическа група ще има възможност да се изкаже и след това вече депутатите. Започваме с господин Балаш Денеш, защото ни казаха, че той трябва скоро да а, напусне, за да не си изпусне самолета. Той ще бъде първия. И след това ще продължим с реда, както той фигурира в дневния ред. Господин Балаш Денеш е представител на а, Унгарския съюз за граждански свободи. Максимално 10 минути имате. А,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 резюмирам 10 в, а, да, проблемите на Унгария а, за 10 минути е нещо като да се сбият а, всичките произведения на Шекспир в 10 минути, но мога поне да опитам. Не знам кое е по-тъжно, че една унгарска политическа партия в Европейския парламент и една военизирана а, организация говорят а, за ромската общност като престъпници или, е, не се, или факта, че не се вижда действия е, срещу това нито от е, правителството, нито от партиите. партиите. 22 години след края на комунизма много от, от ромските деца се обучават сегрегирано, независимо от риториката на правителствата за важността на значението, новите правила само влушават ситуацията в тази сфера. А, унгарски турското правителство и администрациите на училищата твърдят, че отделно, но равностойно училище е възможност и избор. Но това не е така. Аз не мога да реша Кое е по-сериозният проблем? Факта, че големи, а, а, голяма част на унгарското общество е ксенофобско, а, за това а, или пък онези, които говорят проди, против тези факти, се смятат, че са антиунгарци. унгарци аз съм наистина разстроен, независимо от всичките доказателства, независимо от здравия раем. А, това е най-сериозният правозащитен проблем на а, страната. Отчаиващото се състояние на отчаиващото положение на ромската общност. Но ромската общност не говори честно по този въпрос, а ново приятата ромска стратегия а, е, а, не говори по тези въпроси през последните 20 12 месеци се атакува и се нарушава системата на баланс в страната. И всичко това се прави в името и под знамето на борбата срещу корупцията в политиката. А ако говорим за законодателството, не знам кое е по-раз разстройващо, че а, правителството и парламента изпразниха от съдържание Конституцията и те дори са горди а, с, с скоростта, с която създадоха стотици подзаконови актове. Парламента а, обсъди новата конституция за 9 дена. А, а, и Онези, които помнят 50-те години, а, виждат паралелите. А, проблема не беше консултацията, консултациите. Проблема беше да се проследи какво става в унгарския парламент и ще трябва да решите кое е по-символично че председателя на Европейския парламент а, наред че а, и а, съдиите в Страсбург, уния идиоти в Страсбург или а, а, не изпълнението на присъдите на Европейски съд по правата на човека а, администрацията измени конкуренцията няколко пъти за няколко седмици. Правителството отказва да говори открито за възможните правни последици за а, защитата на а, раз на, на, на ембрионите около 50 000 души с а, а, увреждания все още живеят в институции, независимо от забраната на институционализацията. Десетки хиляди души с интелектуални увреждания е, са лишени от права да вземат най-елементарни решения. Независимо от това, че могат да създават а, е, около 115 нови закона и да изменят над 200, а, е, правителството лобира а, и лобисти а, действат в а, е, сивата зона. Когато говорим за ролята на Европа, като унгарец и европейски граждани, не знам кое е по-проблематично. това, че а, правителството смята, че двойното говорене е възможно или че сегашната администрация а, си игра с. А, а, с градските граждани. Наистина двойното говорене съществува. Министр-председателя е а, спазил всичко, което се изисква от Европейската комисия, поне така разбрах от дебата. Вчера а, премиера Орбан каза ядосен, че онова, което се случило а, през последните месеци, това е, това е комплот срещу него, а, а, използван а, от външни органи, външни фактори, включително CNN. След първата част на 2011 година, когато правозащитниците успяха да привлекат вниманието на ОНЕ, Съвета на Европа и представители на ОССЕ, към медийните закони в страната, но не успяха да мобилизират Европейската комисия. Сега ситуацията е различна. Необходимо е натиск, ако Унгария е извън Европейския съюз, едва ли щеше да бъде приета. Две неща трябва да се осъзнаят. Без сериозните проблеми на Унгария и без необходимостта от помощ от Международния, Международния валутен фонд, Унгария едва ли ще слуша това, което и се каза. Унгария трябва да реши проблемите си. Унгария се нуждае от гласоподаватели, които са а, разумни. А, Унгария се нуждае от а, независими медии и от това да се организира по независими принципи. Преди няколко дни беше казано, че Европейския съюз е като алкохол. парламента може би е пиян, но страната ще страда от Махмурлука. Ние трябва да бъдем трезвия глас аз мисля, че в този етап в Унгария изглежда като че ли политическата власт е а, сходна на психотропните лекарства, а тук гласуването в парламента е като твърди наркотици, а с тях много лесно може да се злоупотреби и а, може да се създаде пристрастеност. Вашият разглас е е нужден. Of Mr. Dennis, who I've been told will have to... Казаха ми, че господин Денес ще трябва да ни напусне преди края на този кръг от изказвания. Ще продължим с нашите гости, така както са изброени в дневния ред. Господин Лайош Макай, моля, направете своето изложение в рамките най-много на 10 минути. Имаме още шестима гости, които трябва да се изкажат. Ще дадем думата още веднъж и на заместник министър-председателя, след което трябва да има време и за въпроси и отговори. Така че, моля ви, бъдете кратък. Господин председател, госпожи и господа, благодаря ви за отправената към мен покана. Благодаря ви за възможността да докладвам пред Комисията по граждански свободи и правосъдие на Европейския парламент за положението на унгарските съди следствие от скорошните изменения в закона за съдебната система. Ще се спра върху някои от основните въпроси. Нашето сдружение работи съгласно правилника за дейността си, прият през 2009 година. Имаме споразумение за сътрудничество с министъра на публичната администрация и правосъдието. Това ни даде възможност по време на подготовката на кардиналните закони да излезем със свое становище Нашето становище бе израз и на становището на унгарските съди. Нашето сдружение организира редица прояви, с които да даде възможност на унгарските съди да изкажат своето мнение. Няколко стотин съди участваха в тези конференции, много други ни изпратиха съобщения в писмена форма. Много от нашите предложения бяха възприети, но има някои въпроси, по които нашето становище не бе отразено в приятия по-късно закон. Искам да подчертая, нашето сдружение не участваше в изготвянето на проекто текста на Конституцията и излязохме със свои предложения във връзка с организационната структура и управлението на съдилищата, както и във връзка с назначаването и възнаграждението на съдиите, след като Конституцията бе приета и след като бе сключено споразумението за сътрудничество. С други думи, нашето сдружение нямаше възможност предварително да изложи своето становище относно намаляването на пенсионната възраст на съдиите. Решението за намаляване на прослуженото време на съдиите бе неочаквано за нас. Заедно с председателите на съдилища излязохме с изявление срещу тази мярка. След като съответният закон бе прият, в интерес на пенсиониращите се съди изискахме преходен период, изискахме също така да им се изплатят обещетения, особено като се има предвид, че пенсиите на съдиите са ниски. Това последно наше предложение не бе възприето от законодателя. Ние продължаваме да настояваме на него. тъй като общите разпоредби за пенсиите са приложими и към съдиите, нези съдии, които са засегнати от понижаването на пенсионната възраст, имат право да им се изплати пълния размер на пенсиите им. Що се отнася до съдебната администрация – и промените в Централната съдебна администрация, нашето сдружение, университетите и други научни форуми още преди години критикуваха дейността на Висшия съдебен съвет. Доктор Золтан Флек също разкритикува работата на Висшия съдебен съвет заявихме, че то тази структура няма основания, не може ефективно да управлява работата на съдилищата. Някои от взетите от нея решения са трудни за разбиране. Трудно е да се възприемат. При промените в закона не е взет предвид интересът на съдебната система като цяло. Взети са предвид само индивидуални интереси. Висшият съдебен съвет в рамките вече на 14 години не може да се справи с този проблем. В столицата и в съседните региони съдебните производства траят много по-дълго, отколкото в други части на страната, например. Има проблеми с големия брой висящи дела, както и с неравномерната натовареност на съдиите. Предишното правителство също бе запознато с тези проблеми. То излезе с няколко предложения за реформиране на съдебната власт и съдебната администрация. Бяха предприяти и някои действия за увеличаване на ефективността на съдебната система. бяха направени изменения в закона за организационната структура на съдиите през декември 2010 година. Съгласно тези изменения бе вменена по-голяма индивидуална отговорност. Националният съдебен съвет получи правомощия, които бяха вменени на Националната съдебна служба според новото законодателство. Националният съдебен съвет в момента е с значително по-малки правомощия. Фактът, че председателят на Националния съдебен съвет и председателят на Върховния съд е едно и също лице, също бе разкритикуван. С течение на времето имаше все по-голяма необходимост тези две функции да се изпълняват от двама различни души. Опитът ни показва, че унгарската съдебна система не е сред най-добрите съдебни системи в Европа. Ще ни е трудно да направим паралел с други европейски съдебни системи. Ето защо нашето сдружение предложи нова структура. Съгласно нашето предложение, лицето, което отговаря за управлението на съдилищата, не трябва да е същото като председателя на Върховния съд. Предложихме също да се изгради структура, която да упражнява контрол върху управляващия работата на съдебната система. Предложението за създаването на такава структура е отразено в приетото законодателство. От тук нататък председателят на Националната съдебна служба ще отговаря централно за управлението на съдилищата. Той разполага с по-широки правомощия от председателя на Националната съдебна служба. Бе създаден и Националният съдийски съвет, който отговаря за надзор върху дейността на председателя на Националната съдебна служба. Предложенията на нашето сдружение не бяха приети напълно. Съгласно новото законодателство, новият орган може само да излезе с становище съдебните органи могат да изказват становища във връзка с назначаването на съди и ръководни служители в съдебната система. Важно е да отбележим, че в, по процедурата за кандидатстване преди окончателно да бъде назначен даден съдя, се изготвя списък с потенциалните кандидати въз основа на обективни критерии. Председателят на Националната съдебна служба може да предложи да бъде назначен един от първите трима кандидати в този списък. Подобно на действали в миналото закони, конференцията на съдиите излиза и със становище по отделните кандидатури. Ако всички тези органи с мнозинство подкрепят дадена кандидатура, то това ще укрепи нейната легитимност. Ето защо предложихме кандидатура, която не е могла да сформира мнозинство, да доведе до назначаване единствено с предварителното съгласие на Националния съвет на съдиите. Вместо правото на съгласие в законодателството се предвижда правото на становище, както вече казах. Според нас, що се отнася до назначенията, ще трябва да се изисква определена продължителност на трудовия стаж. В действалото в миналото законодателство нямаше такова изискване. Обикновено кандидатът трябва да докаже, че има 3 годишен професионален опит служителите на върха на иерархията, като председателя на Върховния съд или Националната съдебна служба, за тях предлагаме да се постави изискване за 8 годишен трудов стаж като съдия. В новия закон това наше предложение бе намалено от 8 на 5 години. Сдружението ни като взе предвид огромната натовареност на съдилищата, която налага разпределянето на някои дела на други съдилища, предложи правомощия за това преразпределяне да се вменят на Върховния съд. Но вместо това правителството вмени такива правомощия на председателя на Националната съдебна служба. Ние не можем да приемем, че главният прокурор може да разполага с правомощия да възлага дела на определени съдилища. Излязохме с предложения за увеличаване на възнаграждението на съдиите, както и за подобряване на положението във връзка с пенсиите им. правата трябва да се упражняват така, че да не се нарушава независимостта на съдиите. Мисля, че настоящото законодателство гарантира това. Проблем са постоянните атаки срещу съдебната система, Нашето сдружение представлява интересите на съдийското съсловие и в бъдеще ще продължим да подпомагаме законодателните органи, за да гарантираме ефективното функциониране на съдебната система. Благодаря ви за вниманието и извинете, че пресрочих времето. Благодаря ви, казва председателят, за подробното изложение. Сега ще дадем думата на господин Золтан Флек, експерт по социология на правото. Господин Флек, ограничете се в максимум 10 минути или дори по-малко. Е, благодаря, благодаря ви за тази възможност. Е, за нас е удоволствие е, за мен е удоволствие, че бях избран да говоря е, тук на, в сърцето на демокрацията. Искам да съсредоточа вниманието в сферата, която познавам най-добре. Искам да започна като кажа, че ние не говорим за Унгария като цяло, ние говорим за мерките на унгарското правителство, за това как е, унгарското правителство управлява тази държава, какви промени е въвело в политическата система. И както посочва името на, на заглавието на, на нашето изслушване, тук ще говорим за правни въпроси, за дебат по а, по, по обществената политика. Именно за това дебата се провежда в парламент, като вашия. Сега няколко бележки относно региона, от който Унгария е част. Имаме е, интересни традиции, странни традиции, някои са похвални, докато други традиции би трябвало да се приемат с известна предпазливост. Например, Конституцията, която е традиция от 56-та година. Формално, когато говорим за права, институционалната архитектура, всичко е наред, но във всяка институция има малки изкривявания, които поставят под въпрос цялата система. Друга злощастна традиция е начина по който се използва закона като инструмент – през последната година и половина и през последните 20 години това беше характерно за унгарската политика ако партиите в, правителство, партиите в правителството пожелаят, те могат да изменят конституцията и ако е технически възможно, ще го направят. А сега мнозинството от две трети в парламента прави това съвсем лесно за Фидес. Тези неща не могат да се разберат изолирано. Не можем да използваме методология отгоре надолу. И аз съм съгласен с унеси а, гласове тук в тази зала и в международната преса, които а, настояваха за един по-всеобхватен подход, да се разглежда ситуацията като цяло. И всички тези хора, включително и аз, казваме, че свръх употребата на мнозинството от две трети не а, а, пречи, защото а, подобна е ситуацията е и в Великобритания. В Киев в 2010 година в, беше изготвено едно изявление, включително и на института Макс Планк, в което се казва, че Източна Европа, Южния, Южен Кавказ и Средна Азия би трябвало да въведат реформи в съдебните си системи в тези препоръки се приемаше като даденост, че администрацията на съдебната система ще изиграе важна роля, не изключителна роля, но самоуправляващите се органи на съдиите би трябвало да играят важна роля в администрирането на съдебната система. Едно решение би могло да бъде, ако от различните власти ценности се е, споделят от различни органи. На никого не му е хрумнало да се съсредоточат всички тези органи в един орган и в една публична служба. Сега, а, да се върнем на съдилищата в Унгария. Съдът е краегален камък на всяка демокрация, на всеки правен ред. И това е най-добрият начин да се прецени дали съществува право в ред в една държава или не. Естествено, тук трябва да се отчете как се изпълнява а, правото, как се прилага правото в дадена държава, която е променила статута на независимите институции, на независими институции или е сменила ръководния кадър на такива институции. Сега с едно мнозинство от две трети в парламента те могат да увековечат сегашната архитектура на някои съдебни органи. Във връзка с съдебната система в Унгария имаше а, един колегиал, един колективен орган, който беше заместен от централен орган. Това беше направено с мнозинството от две трети на парламента, с една ед, а, един превиден ръководител. Това е непрозрачно, това в никакъв случай не може да се квалифицира като прозрачно вземане на решение и а, това след, не може да се коригира чрез централизирани решения председателят на а, главния съд, на Върховния съд се избира за период от 9 години от парламента и той може да остане и е, а, дори след тези 9 години, ако не се намери заместник. Следователно, той просто може да бъде вечен. Във връзка с органите на самоуправление на съдиите, т.е. такъв един орган а, теоретично следи работата на Върховния съд, но той просто може само да дава становища на председателя на Върховния съд и а, човешките права не се засягат в, Рум, в Унгария. Няма колективен орган, който да а, отразява тези проблеми. Няма такъв орган в момента. Сега по въпроса за пенсионирането на съдиите, не искам да се впускам в подробности на този етап. Тук не става дума само за дискриминация, на съдиите във връзка с задължителната възраст за излизане в пенсия. Ние трябва да знаем и трябва да помним, че статута на съдиите е обект на специална защита. Разбира се, техният статут може да бъде променен, както и условията на тяхната а, на, на техния пост, но не по този начин и не като се излага на опасност тут на съдилищата. Това се отнася в по-голяма степен и за Върховния съд и председателя на Върховния съд, който е най-високата длъжност в унгарската съдебна система. Разбира се, може да се оволни някой, но на средата на мандата му просто това означава да се изхвърли през прозореца всички неписани правила. Независимостта на съдиите е поставена на карта с едно такова действие и така. Съдебната власт, която, както казах, е краягален камък в системата, може би най-важният стълб поддържащ системата, в момента има същите проблеми, както а, държавната политика, а именно висока степен на централизация, което разбира се а, се отразява на най-високо равнище и се връщаме а, за принципа на властите. Сега преминаваме към господин Андраш Арато, председател на Клуб Радио. Deputy uh, Prime Minister, ladies and gentlemen, there's a hope despite this great... Дами и господа, независимо от а, закъсненията. Това изслушване се излъчва, така че аз ще говоря на унгарски, за да може хората в моята страна да ми разбират. <clears throat> Когато за първ път пресяко границата, за да отида в Австрия, без паспорт, това беше най-хубавия момент в моя живот и тук да присъствам физически в парламента, може да си представите колко, каква радост и какво е, удоволствие за мен е това. Аз съм ръководител на едно малко предприятие от Будапешта и не би трябвало да съм тук при вас, но трябваше да има някакви невероятни събития, за да може това да се случи. това като бе, звучи нещо като шоу. А, ние се Разбира се, а, всичките членове на медиите са назначени от а, парламента. А, европейските стандарти забраняват едностранен контрол върху медиите забраняват процедурите, на които този клуб радио е подчинен. Но казва ни се, че така се, че се елиминира всъщност плурализма на медиите, че се затваря устата на свободната преса, че не може да се пускат новини, които а, определен вид новини. Мога да ви изведа цял списък всякакъв вид случаи, които ние отбелязахме в Унгария. Даже ще цитирам няколко случаи и най-вече ще говоря за клуб, клубовете радио. Например, публичните медии, обществените средства за масова информация могат да излъчват програми, които се произвеждат в, само в информационния център на Държавната агенция – и от гледна точка, правна гледна точка, сътрудници, които работят там, зависят от медийния съвет. На публичния канал, разбира се, имаше много пропаганда, бяха освободени хиляди хора от медиите, предприятията, които са близки до правителството, така печелят много честоти много реклами не минават вече по независимите медии. Операторите, които излъчват реклами, избират своите партньори по малко нечестен начин, може би. И може би ще трябва да се говори конкретно за клуб радио. Вице-премьерът ми зададе един въпрос, искам да отговоря. Той ме попита дали Клуб Радио е в опозицията. Да, ние сме в опозицията. Всяко средство за масова информация е в опозиция, каквато и да е, е което и да е партията, която държи е, правителството, това е работата на медиите. Но много хора считат, че Клуб Радио е единственото независимо радио, в Унгария. Това е интерактивна радиостанция и много известни журналисти имаха кораж да се изкажат по нашото, нашото радио срещу правителството и всичко, което касае гражданското общество, спорта, културата – И много слушатели е, се интересуват от Клуб Радио. Но през февруари изтече разрешителното за излъчване, февруари 2020 година. Е, лицензията изтече и властите трябваше да решат този въпрос, като е, обявят нова, нов търк за съответните Честоти, чистоти, но вече е, има от 2010 година още тогава изтече лиценза. Клуб Радио внесе едно искане за друга частота за Будапеща и спечелихме. Но съвета на, на медиите анулира това отпускане на частотна лента. Така че ние не сме сигурни, че сега ще може да излъчваме Обърнахме се към правосъдието и в края на феврали е предвидено е, делото. И отговарям на господин Сайер. Нямаме никаква чистота. Имаме само временни разрешителни. През есента 2011 година Клуб Радио е, присъстваше в 10 града извън Будапешта и тогава още медийния съвет ни, нали, не ни разрешаваше да работим в тези градове. Правеше всичко възможно да ни пречи. От 2010 година частните радиа получиха нови, пет нови частоти, докато ние не получихме нищо. А, и когато поискахме а, да се реши този въпрос, Медийният съвет отхвърли нашата молба. Що се отнася до международното отражение, което всъщност облагодетелства даде възможност да се отпусне частота за радиото. И тази частота беше предмет на временно разрешително за два месеца. И което предприятие може да работи на базата на два месеца, при условие, че на всеки два месеца се подновява разрешително. Разбира се, трябва да се видят какви са условията, при които медийния съвет обяви търк. Бяха изготвени такива стандарти, че е, Клуб Радио да не може да представи никаква оферта. И ние беше изготвена си, точкова система, Значи, колкото има повече музика, толкова повече точки, обратно, колкото има по- повече а, интелектуално съдържание, тогава има по-малко точки. И Клуб Радио представи един условия, които отговарят на тези, на изискванията на медийния съвет, за да не лиши своята аудитория от радиото не можахме да съберем максималния брой точки, защото трябваше 70% музика, ние предвидихме 40%. И е, на практика една неизвестна фирма получи е, честотата с капитал 3000 евро. Нашата оферта, е, нашата оферта беше прията, но не стигна до никъде и медийният съвет каза, че сме много слаби с офертата. Това беше провокация. А трябваше само 8 милиона флоринта, за да получим офертата. Ние тогава се обърнахме към правосъдието и с медийния съвет сега се опитва да влачи нещата пред съдилищата. Но трябва да се каже, че медийният съвет би могъл да предложи добър компромис, ако има воля от двете страни, ако има добро желание от двете страни. И сега искам да изпомена нещо за административните инструменти, с които медиен съвет се опитва да запуши устите на тези, които много критикуват. Има и други административни инструменти, но също економически. През лятото 2010 година всички държавни институти анулираха е, договорите с независимите е, медии, с Клуб Радио. И сега ние трябва да се... Те дават пари на, на медиите, които са близки до правителството и това са народни държавни пари. Другите оператори явно ще трябва да се присъединят към тази тенденция. След Кошут Клуб Радио беше най-слушаното радио и нашите слушатели е, бяха увеличени по 3, по 4, но е, приходите ни са изключително ниски, много по-малко това, като беше преди. И предвид е, тежката економическа ситуация, независимо от това, ние продължихме да работим, зависимо от частни дарения. И съдбата на Клуб Радио е важна за бъдещето на медиите в Унгария и на демокрацията в Унгария. Важно е да, приеме, да бъде приятен закон за медиите, който да изключва възможността да се вземат самоволни решения. По, настоящем закона за медиите в е, Унгария не гарантира свободното им развитие на демократ, демократичното развитие на медиите. Напротив, то увеличава е, властта на държавата върху е, средствата за масова информация. Благодаря, че привлекохте международното внимание върху нашето радио, клуб радио. Благодаря. И сега трябва да преминем към следващия панел. Само ще заменим колегите на председателството. Четирима колеги трябва да бъдат тук. И накрая отново господин Навраксис, който трябва да участва в последния панел този следобед, след което ще има въпроси и отговори. И сега господин Атила Копиас, активист, господин Томас Фист, който представлява форма за гражданско единство, Андриан Соплатка, бивш редактор на, на вас, на Вестник и господин Навраксис, заместник министър-председател, министър на държавната администрация и правосъдието, Българското правителство. Take your seats, please. Thank you very much. And we are to proceed, we are to proceed as scheduled, as scheduled. The first floor go... Председателя, заповядайте, заемете местата си. Първият ни гост, който има думата е Атила Копиас, граждански активист и организатор на демонстрации. Имате 10 минути но моля да се вместите в по-малко, тъй като иначе няма да имаме време за дискусия. Üdvözlök mindenkit! Kopjás Attila Steve vagyok, civilak. Здравейте на всички, казвам се Атила Копиас, граждански активист съм. Ще се опитам да говоря по-бързо. Благодаря ви за търпението, благодаря ви и за присъствието. Днешният ден е важен за нас. Първоначално възнамерявах да говоря за демокрацията както и за трудностите, през които преминават групите, които са в периферията на обществото. Но в рамките на 10 минути няма да имам възможност да опиша събитията в Унгария. Разрушават се местата за временно настаняване, Хората с увреждания са лишавани от пенсиите си. Пострадалите от инцидента с токсична шлака не получават никаква помощ от държавата. Онези, които са бездомни, се квалифицират като правонарушители и така нататък. Ако се вгледаме в стратегията Европа до 2020 година и това, което се споменава в нея за хората в неравнопоставено положение, то е ясно, че трябва да разрешим всички проблеми, свързани с функционирането на демокрацията и правата на човека. Но няма да се спирам върху всички тях, тъй като нямам време. Ще ви говоря само за бездомните в Унгария, те са достатъчен пример за това как функционира унгарската политика. През изминалите няколко месеца общинските власти предприеха действия срещу бездомните. Някои от компетентните органи квалифицираха тези хора като бездомни престъпници. Те бяха принудително отведени от улицата, бяха разрушени местата за временно настаняване, въпреки много ниските температури. Бяха приети нови подзаконови нормативни актове за бездомните. Като цяло се предприеха целенасочени действия срещу бездомните хора. Унгарското правителство не предприе нищо срещу това. Както знаете, от май 2011 година използването на обществени места от бездомните се квалифицира като правонарушение. То може да бъде санкционирано с глоба, а в момента правните последици дори са много по-сериозни от налагането единствено на глоба. В момента, ако някой използва обществени места за да живее, там той може да бъде осъден на лишаване от свобода в срок от 60 дни и на глоба до 500 евро. Но тези хора са толкова бедни, че не могат да си позволят дом. Това изобщо не се взема предвид. Те просто се изпращат в затвора. Това е нарушение не само на социалните им права, това е в разрез с върховенството на закона. Какво стои в основата на върховенството на закона? Налагат се наказателни санкции за определени деяния. Гражданите могат или да извършат такива деяния, или да избегнат извършването им. Но когато един човек е бездомен, той не може да направи нищо срещу това. Когато бе прият новият закон, реших да изпробвам действието му. Легнах на една пейка в парка и само 20 минути след това се появи полицията, сложиха ми белезници и ме откараха в затвора. Не правех нищо, просто си лежах на една пейка в парка. Но тъй като властите решиха, че явно съм бездомен, ме отведоха от парка в Белезници. Три дни по-късно повторих същото. Пак легнах на една пейка в парка с едно одеяло. Трябваше да докладвам на коми... полицията, извинете, че използвам обществено място, за да живея там. Нищо не ми се случи тъй като вече знаеха, че не съм бездомен. Но само три дни преди това ме отведоха от парка в Белезници. Какво може да направи движението за подстояване на социалните политики, ако иска да протестира срещу подобни актове? Унгария никога не е била един от най- добрите примери за функционирането на демокрацията и демократичните институции. Но ако някой до момента е бил обект на правонарушение, той винаги е имал възможност да сезира министерствата, прокуратурата, Конституционния съд, омбудсмана. Към момента нито една от тези институции не може да бъде сезирана. Някои от тези институции просто вече не разполагат с правомощия, други вече не съществуват, а трети са изцяло под контрола на правителството. И така, ако някой реши, че е бил унеправдан от правителството по някакъв начин, най-добре е да се обърне към някой от поддръжниците на управляващите. Има и други възможности, като например да използва средствата за масово осведомяване или да демонстрира. Това и направихме на 15 март. Това е важна годишнина в Унгария. демонстрирахме без да имаме разрешително за това. Общината в Будапешта за две години напред е забранила да се провеждат демонстрации на всички места, на които те се провеждаха до момента. Успяхме на 2 януари да проведем демонстрация. Това бе най-голямата демонстрация в историята на Унгария. Тя се състоя пред операта. Демонстрацията бе проведена за да се отстоят справедливостта и правата на човека. Можете да видите как бе отразено това събитие в унгарските средства за масово осведомяване. Вместо да покажат огромните тълпи от протестиращи, те показаха кадри от празния площад пред операта. Някои от нас опитаха и с други средства, стъчкувахме, опитахме се на 23 декември да блокираме пространството пред парламента, но това само по себе си бяха правонарушения. С други думи, онези, които демонстрират активистите, все повече се изтласкват към периферията на обществото. В края на декември Фидес прие нови разпоредби за правонарушенията и така, ако някой извърши наказуемо деяние, той може да трябва да плати, на него може да му бъде наложена глоба до 1000 евро, може да бъде лишен от свобода за срок от до 75 дни. Става дума за малозначими правонарушения – като например ако някой хвърли огарка на улицата. През изминалите няколко месеца извърших пет такива нарушения. Ако това изслушване бе организирано след 15 април, то правителството на Орбан можеше изобщо да не ми позволи да присъствам тук. Въпрос към господин Наврачич. Можете ли с ръка на сърцето да заявите пред мен, че тази страна все още е демокрация и че върви по пътя на социалната закрила? Председателят. Благодаря с интерес. Проследихме изказването ми. Ви, извинете. Но не мога да не се въздържа от една пояснителна бележка или не мога да не се въздържа да не поискам пояснение. Когато ви задържаха и ви сложиха белезници, колко време беше необходимо, за да ви освободят? Бяха необходими около 8 часа. Това е стандартната процедура. Председателят благодаря. Думата има господин Тамас Фрич от форума за гражданско единство. Моля, ограничете се максимум в рамките на 10 минути. Господин, ако можете, ще бъде чудесно. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Позволете ми първо да ви благодаря за поканата като представител на а, унгарска неправителствена организация и като учен. Искам да споделя с вас а, моето, а, моите впечатления за Унгария. Форума за гражданско единство е неправителствена организация, създадена в 2009 година, от когато тя се опитва да защити националния суверенитет. Имаме десетки хиляди участници. Ние организирахме мирния поход през януари. Според Вътрешното министерство е имало 400 участни, 400 хиляди участници в този наречен поход на мира. Мисля, госпожи и господа, че ви имате изкривена представа за Унгария и ситуацията в Унгария. Месеци наред се критикува Унгария, конституцията, медиите, основния закон и политическата система. Има а, неоснователни обвинения, че правителството на Виктор Орбан е фашистско, нацистско, сравняват го с Чаве и с Хитлер. Унгарците са изненадани от тези акции атаки. Може би отвън Унгария изглежда като диктатура, но отвътре имаме право в ред. Опозицията може да критикува правителството, справедливо или несправедливо, така че се поставя въпроса кой е прав. Онези, които ни виждат като диктатура, гледани отвън, или онези неправителствени организации, които отвътре виждат Унгария като демократична държава с право вред. Имаше стотици хиляди на 31 януари, които сметнаха, че а, е, това е а, е, демокрация, че Унгария е демокрация и кой е прав? А, е, ние, които сме вътре или които са вън. Трагикомичната атака срещу Унгария пренасочи енергията си от неща, които са много по-важни, проблеми, които трябва да бъдат решени. Европейски съюз трябва да осъзнае, че атаката срещу Унгария започна а, под въздействието на големите глобални финансисти. За какво говорим? Така наречените неортодоксални финансови мерки а, в а, и данъчните, наложените закони. И аз имам определени а, определени съмнения откъде дойдоха тези атаки. Естествено, либералите и социалистите с удоволствие се присъединиха и тази тенденция продължава в Унгария до днешен ден. Личното ми убеждение е, че не страната, която е член на Европейския съюз, че в продължение на повече от хилядолетие се а, стреми да постигне демокрация, не те, а глобалните финансови структури се опитват да решат а, проблемите. Основното предизвикателство пред демокрацията е а, това, че световният пазар става по-мощен и по-силен от демократично избраните политици. Необходими са ни глобални отговори. Европейския съюз има възможност е, да се изправи пред тези предизвикателства и да ги преодолее. Ако го направите, ние в Унгария можем да бъдем ваши а, е, партньори. А, е, ние можем дори да ви дадем някои добри идеи. А, сега, като учен и представител на неправителствена организация, аз не искам да, отбе, да, из, да избягам от въпроса за върховенството на закона. Недоразумението и идва от факта, че медиите, интелигенцията понякога политолозите не разбират и специфичните проблеми на Централна и Източна Европа. Не, не ме разбирайте погрешно, Унгария не е идеалната демокрация. Някои от критиките са справедливи и оправдани. Ние също а, критикуваме нашето правителство. А, Съществува ли обаче перфектна демокрация? Независимо от недостатъците, Унгария е а, функционираща демокрация. Един холандски политолог направи разлика между а, демокрация на мнозинството и демокрация на консенсуса, кой последната се разпространи в Европа и правителството се опитва да си сътрудничи с мнозинството, стремейки се да постигне консенсус. В англосаксонския свят победителя взема всичко и решенията се вземат от правителството и не се споделя отговорността за вземането на решението с опозицията. Това е модела на демокрацията се прилага. Нашите традиции се коренят от комунистическия период. Ние се опитваме да се справим с наследството от социалистическото минало. Румъния, България и Румъния са не толкова щастливи, както, например, балтийските държави в прехода си. Някои държави успяха да избягат от комунистическата диктатура, за разлика от нас. И за такива хора е трудно да разберат какво наистина означава това наследство. Естествено, ние не можем да се изчистим изцяло от миналото. Има стари практики, рутини, стари политици, стари политически партии и всички тези мрежи са вездесъщи в економиката, в обществото на всяко равнище. И именно това е причината, стигам до заключението си, защо имаме а, демокрация на мнозинството, а не демокрация на консенсуса. Моля, имайте това предвид и не вярвайте на всичко, а, което ви се казва всеки ден в. А, на, на Запад. И идвайки от неправителствена организация, искам да ви кажа, че демократичните амбиции на това правителство се поделят, споделят от повечето а, а, гласоподаватели, както това беше посочено и както стана ясно от похода на мира. Ние имаме значки, които аз нося на, на ревера си. Ние и сега господин Адраш Оплатка, бивш редактор на Нойцюрихе Цартунг. Благодаря, господин председател. Ще говоря немски. Тук аз съм нещо като чуждо тяло. Имам швейцарско и унгарско гражданство. Възприемам се като граждански либерал. Не представлявам обаче политическа сила, нито неправителствена организация. Представлявам единствено себе си. Ще започна с това, че и аз се отнасям критично към някои от действията на унгарското правителство през изминалата година и половина. Някои от разпоредбите в закона за средствата за масово осведомяване според мен не са удачни. Не разбирам също защо Конституцията както и два от така наречените основни закони бяха приети с толкова бързо темпо. Това предреши наличието на грешки в тези текстове. Мисля, че мнозинството от две трети, с което разполага управляващата партия, би трябвало да подходи малко по-толерантно към опозицията. Днес няма да говоря конкретно за длъжностните лица, назначени в различните структури. Няма да говоря за техническите детайли. Всичко това вече бе достатъчно подробно обсъдено, но ще започна там, където приключи господин Фрич, а именно ще говоря за критиката, която отправя Западът към Унгария. Тази критика бих могъл спокойно да опиша като целенасочена кампания. Ще спомена и някои неща, които не бяха обсъдени днес тук, но теми, които през изминалите месеци бяха обсъждани както от западните политици, така и в западните печатни органи. Тъй като нямаме време, ще цитирам само няколко примера. Въпросната кампания на Запада според мен е погрешна или по-точно тя е гротескна, не визира проблемите по същество. Защо? Първо, защото тя до голяма част се инициира на унгарска територия, на вътрешно политическо ниво. Опозицията в Унгария, която претърпя тежка загуба по време на последните избори, още от първия ден след изборите не можа да се примири с това поражение. Опозицията пренесе това свое чувство към западните средства за масово осведомяване – Около три дена след изборите в Унгария, господин Конрад излезе с първото много критично становище за Унгария. Това бе едно много категорично становище, публикувано в ноя Цюрхер Цайтунг. Много от западните политици, които продължават да критикуват Унгария, не знаят каква е границата между основателната и неоснователната критика. Съзнателно или не, те не усещат, че продължават да водят една борба, която се води на вътрешно политическо ниво в Унгария. Ще спомена нещо, за което не се говори днес а именно унищожаването на републиката. В Конституцията се заявява, че наименованието на страната е Унгария и формата на управление е република. Днес се говори за това, че Унгария се управлява от авторитарен режим. Не се опомена думата диктатура, но тази формулировка често се среща в печатните органи. Един унгарски ежедневник в Будапешта преди няколко дни публикува открито писмо Става дума за печатен орган на опозицията. Той публикува открито писмо до Европейския парламент, в което парламентът се призовава да предприеме действия срещу своеволието на унгарския режим. Смятате ли, че Унгария се управлява от един авторитарен режим, който налага цензура, при положение, че е възможно публикуването на такова открито писмо, без то да има последици за въпросния журналист и редактор? Мисля, че това говори точно за обратното. За съжаление, Невежеството, недостатъчното познаване на страната много често е придружено и от злоба. В Люмонт бе публикувана карикатура на унгарския министр-председател Виктор Орбан в нацистка униформа. Знае ли някой от вас, че първото правителство че правителството на Орбан през 2000 година за първи път въведе ден за възпоменание, почитане на памета на жертвите на Холокоста в унгарските училища. Знаете ли също, че това правителство до много голяма степен ограничи ужасяващите действия на така наречената унгарска гвардия. Знаете ли, че европейските неонацисти на 13 февруари или по-точно вече от дълги години на 13 февруари организират свое възпоменателно събитие в Будапеща, а правителството на Орбан преустанови тази практика – Критикувахте ли левите унгарски правителства, които допускаха провеждането на това събитие на 13 февруари? Бе упоменато по време на разискванията, че се прилагат двойни стандарти. Съгласен съм с това. И ще ви дам един пример, който не посочихте – Говорихте за национализма в Унгария. Един аргумент, който се изтъква за съществуването на такива националистки настроения е, че се дава възможност на членовете на унгарското младсинство в съседни държави да придобият двойно гражданство. Лошо ли е това? Но ако това е лошо, то защо тогава то тогава би било лошо и Герма... Германия да даде възможност за двойно гражданство на полското мълцинство. Когато Унгария, което възлиза на 300 000 души. Може да описваме много актове като ужасяващи. Имам предвид актове спрямо ромското младсинство в Унгария, както и в други европейски страни. Подобен проблем се наблюдаваше в Италия и Франция и не мисля, че те реагираха по-добре от Унгария. В заключение ще кажа следното. Опитайте се по-добре да се запознаете с обстановката в страната. Опитайте се да проявявате по-малко агресивност спрямо Унгария. За унгарците се казва, че много държат на националната си идентичност. Това е добре известно, но не е известно, че унгарското общество в голямата си част от една страна се възхищава от западния свят, но от друга страна е изпълнено с горчевина в отношението си към него. Това има своите исторически причини, които нямам време да ви изложа. Ако тази кампания не започне да визира проблемите по същество, то срещу страната ще се отправя неоснователна критика, ще се проявява неоснователен скептицизъм. Това само ще я е тласка към дясната част на спектъра, към крайно десните тежнения. Походът срещу Унгария няма да укрепи демокрацията в страната. Той ще придаде по-голяма тежест на антиевропейските крайни сили. Много благодаря. А сега съвсем накратко, за да може да дадем възможност за е, за въпроси. Е, Вице-премьерът е, Навръчич има думата. Господин председател, в този случай, за да се даде възможност за въпроси, за последен кръг въпроси и бележки, аз ще бъда много кратък, няма да споря с становищата, които чух, защото ги уважавам, дори а, ако не са напълно обосновани и дори тогава, когато бяха цитирани неверни данни. Ние сме ангажирани с сътрудничеството с, с европейските институции. Моля, третирайте моето, възприемайте моето присъствие тук наистина като този ангажимент и нашата твърда решителност да си сътрудничим с европейските институции. Унгарското правителство желае и е готово да проведе е, професионален дебат по всички въпроси. Но моля ви, избягвайте повърхностна критика и политически съждения. Опитайте се да съберете информация от максимален а, брой а, източници, а ние ще ви помогнем, ще ви предоставим информация, ще участваме в дебати, всичко, което искате. Благодаря, господин Наврачич, за вашите усилия да о, да, да а, говорите. А, първо, а, госпожа Галвакър от е НП има а, а, думата. Благодаря ви. Благодаря ви. Много е интересно беше да ви изслушам и много съжалявам, че ем, господин Денеш напусна, защото е много важно за представителите на малцинствата да бъдат чути, ромите, евреите. Ние нямахме тази възможност. Беше избран Унгарския съюз на граждански свободи. Те също защищават правата на ромите от 2010 година. Защо не говориха срещу тази ужасна ситуация? Правителството на Орбан се опита да а, коригира тази ситуация. Значи, а, можехте да създадете една стратегия на добро управление. Това е един проблем, който а, цъфти през последните 20 години. Унгарското правителство се опитва 20 години да интегрира ромите, но безуспешно. Всичко е много хубаво на хартия, но няма интеграция в действителност. Те да ми бъде много интересно да разбера какво е становището на господин Балаш Денеш. Ние не можехме също така да говорим за детската бедност и програмата за борба срещу детската бедност. Винаги казват, нямаме финансова подкрепа. Кинга Гърнс беше, председа... беше министър на равните възможности, сега е евродепутат, а сега имаме фундация, която помага на бедните деца да имат поне една, да ядат поне един път дневно топла храна. Хората с увреждания или хората с умствени увреждания. Никой не направи а, нещо за тях. Това е първото приятелство, правителство, което ще изразходва милиарди форинти големите институции са премахнати, сегрегацията се преодолява и се помага на хора с увреждания и се решават проблемите на ромите. За съжаление не можах да чуя становището на представителите на тези мълцинства. и нямахме възможност Преводачите ще ни напуснат. Госпожо Дьонс, моля, бъдете кратка. Благодаря, ще се опитам да бъда кратка. Надявам се, че няма да се изроди това в унгарско-унгарски дебат да, за мен е много трудно да се съглася с, с а, довода, че има конспирация на международния финансов свят. Аз не мога, не знам как Атила Копияш може да бъде квалифициран като международен финансист. Господин Фриц говореше за унгарската традиция. Една от унгарските болести е да се търсят винаги изкупителни жертви. Винаги се опитваме да обвиняваме други. А, не отричам, че ромския проблем е сложен. Аз работя по него от много години. Но това, за което говорим, е, че е необходимо да има разбиране и че е необходимо правителството да бъде готово да се промени. Андреаш Облатка ни предупреди за това, че антиправителствени, антиевропейските настроения могат да станат все по-широко разпространени. И ако погледнете, например, във Фейсбук, може да видите местните организации на Фидес, които организираха тези, този мирен поход и е, можеше да се прочетат някои от лозунгите, които можеха да се прочетат. Това е нещо, което трябва да избягваме на всяка цена. Фидес всъщност подклажда е, е, настроенията. Искам да благодаря на господин Копияш за смелото представяне на национализма и той показа какво означава а, и, е, можете ли да ни кажете какъв е протеста, какъв беше протеста пред парламента, защото за нас като парламентаристи е много важно да разберем защо, защо се протестира пред парламента. И е, въпрос е, към господин Фрич е, и другия колега, е, вие казахте, че се гордеете с е, похода, но това, което аз видях, беше а, а, силно антисемитски и антиевропейски а, лозунги. Ако аз организирах нещо, щях да помоля тези хора да напуснат. И накрая искам съвсем ясно да кажа, тук не трябва да говорим за идеологическата левица или десница. Тук не говорим за това да се унижи Унгария. Тук говорим за общите европейски ценности, залегнали в хартата. Госпожа Холмайер, една минута. Добър ден, господин председател. Благодаря, че ми дадохте думата в края на разискванията. Мисля, че това изслушване не прави особена чест на парламента. Рядко толкова агресивно сме отправили критика към държава членка. Аз самата също съм отправила критики към унгарското правителство. Някои от действията му според мен не са правилни, но всеки един социален проблем, всяко съкръщение в социалната сфера, все явления, които могат да се наблюдават и в България, в Германия, във Франция, във всяка една друга държава членка, да става обект на такава остра критика, според мен това е преувеличено и ще доведе до ефекта, за, за който говори господин Оплатка, а именно до националистки тежнения. Мисля, че трябва да говорим предимно по същество. намаляването на пенсионната възраст в Германия никога не е било проблем. Или, извинете, ранното пенсиониране в Германия никога не е било проблем. Преди 25 години принудително се провеждаха действия за ранно пенсиониране, защото това се считаше за правилната мярка. Нека говорим по същество. Съветът на Европа за нас не е единственото умерило. В него членуват Руската федерация, Сърбия, Турция, все държави, които не следва да ни служат за пример тук в Европейския съюз. Само един въпрос към господин Оплатка. Какъв според вас може да е приносът на европейските средства за масово осведомяване и по-конкретно на Европейския парламент за насочването на дебата към разисквания по същество? Благодаря, господин председател. Ще говоря английски. Въпреки, че съм унгарка, искам да поставя въпрос от значение за цяла Европа. Европейските социалисти и демократи през есента решиха да изложат своята политическа програма за налагането на данък върху финансовите сделки и по-строгото регулиране на финансовите пазари. Държавите членки не се съпротивиха на това предложение съпротиви се единствено Унгария. Как можем да работим за Европа, ако подхождаме по този начин? One minute. Uh, мисля, че изслушването беше много интересно. Бяха засегнати много разнообразни теми и проблеми. След влизането в сила на договора от Лисабон, Европейският парламент разполага с нови правомощия в областта на основните права. Говорим за ново структуриране на тази област. Много е важно, че органите за основните права имат за цел да представят на компетентните органи, на онези, които вземат решение, факти и данни за основните права. В един от докладите на парламента се посочва, че няма да се проявява никаква търпимост към нарушения на хартата на основните права, че комисията ще предприема конкретни действия и че Европейският парламент ще може да предприема действия при нарушения на основните права на основата на член 7 от договора за функционирането на Европейския съюз. Цитирам от доклад на тема Основните права в Европейския съюз и тяхното ефективно реализиране след влизането в сила на договора от Лисабон. Авторът на този доклад е колегата ми Кинга Гьонц. Господин Шимански, но моля ви, ограничете се само в една минута. следният коментар. Преди няколко месеца бяха отправени редица обвинения към правителството в Будапеща, Някои от тях може и да са основателни. Става дума за обвинения, в които се твърди, че правителството е авторитарно, че има антисемитски настроения. Но ако се вгледаме по внимателно в тези обвинения, ще видим, че те не са верни. Много от обвиненията визират също области, които са извън прерогативите на Европейския съюз, като например пенсионната възраст или законодателството за средствата за масово осведомяване. Това са области, които изцяло се уреждат от националната централна изпълнителна власт и от националните конституции. Очудвам се, че парламентът толкова лесно се плъзва по тази плоскост на неоснователни критики. Правили сме го в миналото спрямо други държави, сега го правим и спрямо Унгария. Това само подрива доверието към нас. Господин председател, кратка бележка по адрес на казаното на госпожа Луначек. Ако нямате никакви други аргументи, то тогава най-лесно е да ни обвините в антисемитизъм. Коментар показаното от Ренате Вебер. Тя каза някои неща за унгарската избирателна система. Ще направя четири бележки. Първо, съгласно унгарската избирателна система не е трудно да се кандидатираш в избори. Второ, съгласно новата система за новите партии, за малките партии е по-лесно да се кандидатират. Трето, за партиите не е трудно да надскочат прага от 5%. Четвърто, новата система премахва някои несъразмерности по отношение на процедурата, следвайки препоръките на Венецианската комисия. Ще оспори ли някой от вас тези факти, тяхната правна стойност? Ако някой желая да ги оспори, то моля, нека ми даде сигнал и след като приключи изслушването, мога да поговоря с него лично. Председателят. Бях много строг към последните изказали се. Трябва да проявя същата строгост и към нашите оратори. Господин Копиас, желаете ли да вземете думата? Не е задължително, но можете, ако искате. Е, а... Имаше въпрос към мен, на който искам да отговоря и също така имаше една кратка бележка във връзка с обвиненията, че критиката срещу сегашното правителство Идва само от международните финансови кръгове и от онези, които мразят Унгария. Това не е вярно. Аз обичам Унгария, аз не обичам някои от мерките, които прилага сегашното правителство. Имаше доста такива мерки. Именно за това протестирахме през, пред парламента през декември. През декември те приеха едни закони, но както и да е в двустранен порядък ще е, дообсъдим. Благодаря. Много съжалявам, че ние проведохме дебат за Унгария и а, всичко това се основаваше на новини в медиите, на а, слухове. Похода на мира беше нещо, което се организираше отдолу нагоре, от първични организации. Аз участвах в това. И второ, проблема с дебат като днешния е, че в Унгария днес имаме либерали и посткомунисти, които са в малцинството и те влияят на общественото мнение. А вие правите от мухата слон. И вие слушате тези гласове, а не слушате гласовете на мнозинството в 2010 година една държава избра Фидес и християн-демократите да гласуват това и да избере това правителство с мнозинство от две трети, което сега е малко по-малко, но все пак е голямо мнозинството в, в, в унгарската общност може би биха могли да променят нещата. Господин Оплатка, господин госпожо Гънц. Дънц, вие казахте, че не Европейски парламент, не европейските медии атакуват Унгария и нейното правителство. А, вероятно става дума за антиевропейската част в, на унгарците, които се възползват от това положение. В общи линии е, има две страни на медала. Вие ги противопоставяте е, и, ви, и се казва, че вината винаги е на другата страна. Госпожо Вие ме запитахте за моите дейности като журналист. Аз бях журналист 35 години и когато чета а, унгарските медии, не знам дали те могат да бъдат по-обективни, но единственият отговор, който мога да ви дам е, че би трябвало да има добра информация. Мисля, че това е посланието, което трябва да се предаде на вице-премьера. Ащото правителство трябва да промени своята информационна политика, защото в момента нищо не се казва по въпросите на а, пиара. Последното изказване изказване. Благодаря ви, че участвахте в дебата. Искам да благодаря на всички участници, на всички хора на трибуната, на всички, които бяха направени от всеки член на нашата комисия. Определено, естествено, това ще бъде много важно, за да се вдъхновят евродепутатите, за да гласуват за резолюцията по време на следващата пленарна сесия в Страсбург. Благодаря ви и всичко най-добро. Благодаря много на преводачите за допълнителното време, което те ни посветиха.